Предлагам да започнем работата си, ако членовете, които следва да участват в нея, са вече тук. Във всеки случай, госпожа Тюренен е вече тук. Bien. Euh, je crois que nous allons pouvoir euh, commencer et euh, reprendre nos travaux. Така, можем да започнем, мисля, да, да продължим, прочем, работата си а, и тя ни отвежда към 17-та точка от дневния ред. Първи обмен на мнения с участието на експерти и представители на редица партньори по доклада на госпожа Емили Тюренен по собствена инициатива под наслов насърчаване на достъпа на младежите пазара на труда, укрепване на статуса на стажантите, стажовете и чиракуването. Госпожо докладчик, бих искала да ви дам думата за въведение, след което ще поканя поканените експерти да вземат становище. Добър ден. Благодаря, че ми дадохте думата. Поздравявам ви с добре дошли на това изслушване по темата насърчаване на достъпа на младеща до пазара на труда. И ще говоря за социалното изключване на някои групи от обществото. Знаеме големите предизвикателства, пред които сме изправени. Над 5 милиона души са безработни, 25,4%. И е, липсват места за провеждане на практики и вместо да получат постоянни работни места, те получават времени работни места. Много млади хора напускат образованието си без да го завършат и влизат, излизат на пазара на труда. Това трябва да ни създава грижи. Историческият опит е достатъчно лош. Ние загубихме вече една, едно поколение поради проблеми на работните места. Социална помощ. Социалното и економическо натварване. И за това трябва политически да реагираме. Всеки трябва да оправдае своята отговорност. Много неща могат да се решат на национално ниво, но ние можем също да действаме. Ние имаме тук високо поставени гости, които сме поканили, представители на университети, социални, на социални служби, представители, представители на младежки съюзи. Важно е да ги изслушаме, за да знаем а, къде са проблемите и на къде трябва да вървим. Благодаря. Благодаря ви. И така, стигаме до първата част от това мини изслушване, в хода на която ще изслушаме нашите експерти. Трябва да се извиня. Е, вие правите любезност е, да се отзовете на нашата покана, но пък аз не ви давам повече от 5 минути. Наистина, не повече от 5 минути на всеки. Най-напред господин Джорджо Брунело от е, катедрата по економика, е, факултет економика, университет Падо, за не повече от 5 минути. Добре, благодаря ви, госпожо председател, и моля да ме прекъснете, когато пресроча 5 си минути. Много неща имам да кажа, но предвид недостига на време, ще се съсредоточа само на някои неща. Кои са структурните проблеми, е, е, пред които са изправени младежите на пазара на труда? Първо, Твърде много са отпадащите от образователната система и повечето от тях не получават по-нататъчна квалификация и не могат да си намерят работа. Краткосрочна перспектива, предвид сегашния економически спад, е, последиците за пазара на труда могат да бъдат трайни, както по отношение на заетостта, така и по отношение на доходите. Е, да си спомним е, какво стана е, в Япония през последните десетилетия от миналия век. И нещо, което е особено тревожно, продължителния и толкова повече резкия спад, какъвто наблюдаваме сега, като в Швеция, в Финландия, в Япония, може да задълбочи недостига на работни места. И тук ключовата теза е, че младежите трябва да бъдат задържани по-дълго в образователната система. Лесно е да се каже, вероятно трудно е да бъде постигнато. Онова, което економистите винаги ще ви кажат, е, че е по-добре отрано да похарчиш повечето пари. Така че ако искате да запазите, да задържите младежите по-дълго в образованието, започнете да харчите средства за това още е, в предучилищната и ранната училищна възраст. Възвръщаемостта, рентабилността на подобно капиталовложение е сериозна. И разбира се, това е политика от дългосрочен характер. И още нещо. Да се повиши, да се увеличи възрастта на задължителното е, участие в образователния процес. Има статистически данни, е, които сочат, например, че е, хората в неравностойно социално положение биха останали по-дълго в образователната система, ако бъдат принудени. Могат, можем да експериментираме с субсидии, например, като в Великобритания. Образователната надбавка, е, въведена от британското правителство, финансира е, юноши, е, младежи на 16 години, за да останат по-дълго в образователната система. И е, данните сочат, че тази мярка дава своя резултат. Ако искаме да задържим младежите в училище, трябва да си даваме сметка, че това би било по-лесно, ако учебната програма бъде разнообразена, ако, ако има професионално обучение, ако има повече професионални учебни заведения. Поначало, ако образователната система се диверсифицира, ще можем да запазим онези младежи, които отпадат от образователна система, просто защото съдържанието е прекалено абстрактно за тях. Така, средното образование. По време на економически спад младежите се опитват да, да останат в образователната система, защото ги очаква безисходицата на пазара на труда, опасността да се превърнат в изгубено поколение. Да попаднат в капана на временната заетост. В условията на економически спад е, това може да е трудно, защото да останеш в образователна система означава да поемеш разходи. Така че за хората с ниски доходи наистина е, съществува опасността да отпаднат от образованието не когато му е времето. Разбира се, аз лесно мога да кажа, държавата трябва да харчи повече. Обаче ние знаем, че за ограничените средства на държавата има твърде много кандидати, имайки предвид още повече, че данъчните приходи намаляват. Може ли да се увеличат разходите за образованието, когато държавата съкръщава разходите си навсякъде. И един провокационен въпрос на ваше внимание. Тъй като рентабилността на високата степен е, в образованието е, до висшето образование е толкова висока, е, образованието в частния сектор го сочи, не бихме ли могли да се върнем на, на схемите на индивидуално частно обучение? И Последно, политиката за професионална квалификация би била от полза за младежите, които не могат да си намерят работа. Емпиричните данни обаче сочат, че тази политика не дава резултат за онези, които най-вече се нуждаят от нея, а именно хората в неравнослойно социално положение. Разбира се, има изключения. Едното е от Америка, от Съединените щати, другото е от Великобритания. Обаче програмите следва да е, завършват със съответното удостоверение, съответна сертификация. И тогава биха гарантирали по-добра заетост. Приключих, е, казва оратора. Председателката му благодари за проявената самодисциплина. Е, следващият оратор е от е, университета Максимилиан. Имате също точно 5 минути. Ще Говоря най-вече за чиракуването, е, тъй като колегата е, вече разви е, мисли по другите направления. В повечето европейски страни безработицата сред младежите е по-висока от средното равнище, но все пак разлики по страни има. В някои страни разликите са далеч по-малки, а ако вземем петте страни с най висока младежка безработица в сравнение с средната безработица. Не чухме списъкът от държави, които изреди оратора, тъй като той се стреми да спази 5-минутния времеви регламент. И тогава е, става ясно, ако сравним с страни с нисък коефициент на младежка безработица. Повечето от тях е, е, има по-широки и по-солидни -по е, програми за чиракуване и въпросът е дали това именно е отговорът на проблема за високата младежка безработица. Най-напред, ако погледнем положението в Германия, трябва да направим две оговорки по статистическите данни, е, които се представят. Най-напред задължителното образование в Германия е до 18 годишна възраст, поради което е, е по-младите от 18 годишна възраст не могат да бъдат по закон безработни. И ако погледнем безработицата сред е, младежите от възрастовата група 23-25 години, там равнищата нарастват значително. Освен това, има редица възможности за участие в така наречената преходна образователна система. И това отново намалява броя на безработните, без непременно да е стъпало към последващо чиракуване. И, и дори е, не е и е, стъпало към завършена образователна степен. При предвид сегашните економически условия, е, преходната е, система се разглежда като на практика, съвсем съзнателно, вариант за е, ограничаване на безработицата. Могат, разбира се, да бъдат субсидирани работодателите, за да бъде увеличен интересът им към чиракуването, но контраргументите са, първо, че трудно би било да се повиши интереса към чиракуването, тъй като в продължение на години относителният дял на, на чираците е, от е, работната сила се запазва постоянен, дори до някъде намалява, а в същото време относителният дял на, на чираците не се повлиява от материалните стимули, които предлага държавата. В Германия е, бе експериментирано по, по няколко начина за повишаване осведомеността на, на работодателите, повишаване на интереса им към наемането на чираци е, и общо взето тези експерименти се провалиха. Е, Поради което не съм особено убеден, че субсидирането на работодателите би било една ефективна мярка за увеличаване на относителния дял на чираците. Ако повишим от друга страна готовността на работодателите, почти сигурно ще констатираме, че субсидиите мотивират онези работодатели, които биха се възползвали от услугите на чираци, за да подменят хората без квалификация или с недостатъчна квалификация. Не това е ефекта, който бихме желали да постигнем, тъй като е, при това положение повечето от чираците биха останали без работа, след като изпълнят предназначението си. Без да получат съответния сертификат, е, а дори и да го получат, без той да бъде обезпечен съответната система за контрол на качеството. Така че за няколко години тези младежи може и да са заети, но след това ще загубят работата си и няма да имат формално придобита квалификация, която да им осигури по-нататъчна заетост и ще се превърнат в един траен белег, една язва на пазара на труда. Освен това, наблюдаваме, че работодателите, които наемат социално слаби кандидати, за да получат съответната субсидия, го правят за сметка на другите чираци и освен това работодателите твърде често се и твърде лесно се пристрастяват към субсидията. Така че сериозна е опасността субсидирането на чиракуването да доведе до е, положение, при което субсидията е самоцел. И това определено е аргумент срещу субсидирането на работодателите, които предлагат е, схеми е, за чиракуване. И така, какви са препоръките ми? Мисля, че мерките за увеличаване общо на търсенето на работна сила биха били полезни за заетостта като цяло е, и в частност за младежите. Тоест, няма резон е, в е, целенасоченото прилагане на, на субсидии за младежите, за осигуряване на тяхната заетост. Докато при една обща субсидия е възможно младежите да се възползват в по-голяма степен от мярката е, в сравнение с останалите. Председателката предупреждава оратора, че е изтекло времето му. Ако ще се субсидира, трябва да се субсидира обучението и образованието. И според мен най-ефективният начин за подпомагане на младежите в социално неравностойно положение е чрез наставнически системи, е, които да ги предпазят от е, тежкото положение на пазара на труда. Благодаря. Доктор Кристоф Менгел е третият ни експерт от изследователския център по образованието и пазара на труда от Мастрихския университет. Пет минути. Моето изложение ще е кратко, тъй като много от важните моменти ги засегнаха вече колегите. За две важни неща ще говоря. Първото е свързано с отпадащите от училищната система, а втората ми тема е свързана с професионалното, образов... с професионалното образование и обучение, ориентирано към предлагането, а именно предлагането на стаж и на чиракуване. А, Двамата колеги казаха, че няма да настояват за увеличаване на субсидиите, но в повечето страни професионалното образование се субсидира в момента, например, чрез данъчни стимули. Ма, според мен трябва да се предоставят всякакви възможни субсидии и материални стимули, за да се насърчава чиракуването и стажуването по един антицикличен начин Тоест, в лоши времена трябва да се увеличават субсидиите, в по-добри да се намаляват, за да се осигури устойчива маса стажове. В момента, в който влезнем в криза, не е уместно а, да се преговарят те първа дали да се увеличават субсидиите или да се намаляват. Трябва да си има готово правило, което автоматично да се е, прилага. Ако това се случи в економиката на даден регион, тогава се увеличават съседи колко си субсидиите. Второто нещо, за което искам да говоря, е ограничаването на отпадането от училище на ранна а, възраст. Това е нещо особено важно, искам да го подчертая, защото отпадащите от училище са огромен проблем не само за самите себе си, и е, затруднения, които ще, с които ще се сблъскват е, на пазара на труда, но те са проблеми и за обществото, защото те струват много скъпо. Така че е важно да задържим децата в училище, докато не достигнат до адекватно за пазара на труда е, е ниво на образование. Две мерки са необходими. Училището трябва да се превърне в нещо повече от е, поле за обмен е, познания Училището трябва да е в състояние да помага на учениците да се справят с цял комплекс от разли... разнородни проблеми. Втория елемент от този проблем е, че а, днешните младежи трябва да вземат а, решения на много ранна възраст. Те трябва да решават в какво училище да ходят да учат, каква програма за чиракуване да изберат. А те не са готови. Често пъти те отпадат от училищната система, именно поради това, че са взели неправилно решение по-рано. Така че това, което ни трябва е професионално ориентиране което да се осигурява от училищната система. И последното нещо, което искам да кажа, е свързано с това на какво равнище регионално, национално или европейско трябва да се куват нашите политики в тая област. Проблема е, че не познаваме мобилността на трудовата сила в Европейския съюз и също така не познаваме моделите на придвижване, мобилността на младежите. Затова е необходимо да подемем инициативи за да насърчим сътрудничеството между стопанските субекти, пазара на труда и училищата. На национално и европейско равнище трябва да подкрепяме такива мерки, които целят да повишат трудовата мобилност, за да превъзмогнем видимите и невидимите бариери между отделните региони и страни. Благодаря ви за вниманието. И председателката благодаря. Предлагам преди да преминем към следващите части от нашата дискусия, да дадем думата на онези от депутатите, които вече са се записали за изказване, да зададат въпросите на експертите, които вече докладвах. А, нека, нека поясня в отговор на проявения интерес какво означава тази маска. Не е дошло още времето на Велигинския карнавал, но съм я поставила тук като символ на състоянието, на положението, в което се намира един млад стажант. Това е символ на неговата анонимност, на, на неговата безличност. И е, в дух на солидарност с тези е, млади хора реших да, да поставя този символ, но ако някой възразява, веднага ще я махна. Но нека сега чуем е, желаящите да се изкажат в първата част от нашия дебат. Чета списъка на записалите се. до тук. Останалите записали си колеги ще имат възможност да се изкажат във втората част от дебата. Както съм свикнала, ще се държа нелюбезно, поне нелицеприятно с вас. Ще ограничавам времето ви за изказване на две минути и ще бъда безкомпромисна. Господин Казак. Нетламна офтити хора шанди вод рапорти айст. Благодаря ви, госпожо председател. За съжаление, съвсем скоро трябва да си тръгна, защото в моята комисия ще се гласува економическата комисия. Искам да ви благодаря за чудесните доклади и изложения. Много са новаторски и много са реалистични. Съглас съм с предложенията на докладчика в сянка. Бих искал обаче да предложа някои промени в това, което тя предлага. Европейския социален фонд може да принесе с допълнително финансиране. Трябва обаче този фонд да се използва по един по-резултатен начин. Затова съм предложил изменение. Що се отнася до отпадащите от училищната система, аз предлагам те да получават професионални насоки, консултации, ориентиране, така защото да могат да си намерят работа. Трябва да предлагаме и да предоставяме всъщност консултации на отпадащите рано от училище. Това може да е, бъде част от е, стратегията Европа 2020, не толкова Лисабонската стратегия. Би трябвало на е, стратегията 2020 да дадем превес в преследването на тази цел. Важно е да вземем предвид и финансовата независимост на младежите да направим всичко възможно да ги откъснем от вързаността им с помощта от страната. За това трябва да се съсредоточим основно на ученето през целия живот. Мерките за гарантиране на образованието и реализацията на младежите действително трябва да бъдат укрепени. Мисля, че сегашната процедура обаче е твърде, твърде натоварваща за комисията. Това са основните ми тревоги и съображения. Доклада беше чудесен. Няма какво друго да предложа да се добави или да се измени в него. Искам да благодаря специално на експертите. Благодаря. Понеже доста време имаме да разглеждаме доклада на госпожа Турунен, бих искал бих искал да се съсредоточим на някои от въпросите, които вече бяха зададени. Уважаема госпожо председател, Е, маската беше върху микрофона и затова малко по-късно се задействах. Благодаря на Емили Туронен за великолепната работа, която е извършила. Смятам, че тя има право е, с казаното в този доклад. Тя е точният човек. Тя е най-младата в Европейския парламент. И освен това идва от Дания а Дания много е постигнала в областта на трудовия пазар при младеща. Много неща са казани в този доклад. Относно самия доклад, ние в близко време ще продължим да говорим по тези теми. Смятам, че имаме един амбициозен подход. Много желания са изказани, но тези желания трябва да се реализират. На практика трябва до 31 март да внесеме нашите изменения. Трябва да се погрижим да започнат някои неща да се реализират. Например, точка 18 и гаранциите. Смятам, че трябва заедно всички да помислим как да подкрепяме младеща. Не искам да говоря толкова по съдържанието на доклада, но беше много интересно да изслушаме тримата експерти и смятам, че непрекъснато става дума за образованието. Всичко се крие в него както при здравеопазването профилактиката е по-добра от е, терапията, така и тук. Трябва да подкрепиме е, началното образование. След това няма да имаме толкова много проблеми. Относно професионалното образование, обръщам се към експертите Целта не бива ли да бъде насочена към сектори, които са нужни за обществото? Относно практикантите, и това и приключвам, там имам впечатлението, че практиките са аспирин за трудовия пазар. Едно средство срещу безработицата. трябва винаги да разчитаме на взаимност. Благодаря. Благодаря. Госпожа Штайнбрук говори. Започвам от темата практика и искам да помоля експертите за една преценка, без да изпускам темата, ситуацията на практикантите в Европа. И моля всички а, нас в парламента сериозно да се отнесем към тази тема, тъй като и при нас в парламента, ако погледне интернет страницата на парламента, се предлагат безплатни практики за 4 месеца. Ако се посветиме на тази тема за начало на професията на младеща, имаме добри примери – ние, депутатите, да предлагаме добре платена практика, практикантите да получат впечатление от професиите, И за това трябва да има споразумение, в което да създадеме добри рамкови условия. Моят апел към администрацията е да се предлага практики, където не е нужно практикантите да плащат госпожа Моран. Благодаря, госпожо председател. След като изслушах тримата експерти, смятам първият въпрос, който всички трябва да си зададем е каква насока бихме искали да дадем на училището. Предназначение ли е на училището, както току-що чух, да ги държи а, младежите да не ходят по улиците, да, да, да ги задържа, да, да, ограничава свободата им против тяхната воля, или пък образованието, училището е предназначено да ги образова и да ги снабди с диплома, която да им отвори вратите на пазар на труда и то на европейския пазар на труда. Не ми се струва, както казахме е, тази сутрин, е, не бихме могли да вървим към едно общо европейско пространство на заетостта, ако образованието не изпълни своята роля. Училището не е затвор за младежите. Училището е собствено казано училище. На второ място за младежите, напускащи образователна система без квалификация. Наистина, огромен е проблемът а, в Европа. Огромно, огромен брой младежи излизат от училище без квалификация. Чуваме, че социалните партньори трябва да слязат долу в образователната система, да, да, да работят по този въпрос. За да се реши проблемът, подходът трябва да се индивидуализира. И преподавателите, педагогическите кадри би трябвало да се свържат с мрежите от социални и стопански субекти извън образователната система, за да хвърлят моста между пазара на труда и училището. И на трето място бих искал да се върна, бих искала да се върна на въпроса за стажовете, за чирачеството, на тези различни възможности отново за извършването на преход между образователната система и системата на заетостта. Бих искал да обърна вниманието на всички ви е, върху затрудненията, на които се натъкват младежите, търсейки къде да стажуват, търсейки при кого да, да, да чиракуват Огромна е, е, е трудността, за да бъде ефикасен един стаж, той трябва да се води от майстор, трябва да се води от наставник, от индивидуален ръководител, който наистина да, да преведе младия човек по този път. Господин Елмер, след това господин Ман. Дебатите, които до сега слушаме, се съсредоточават основно върху образованието и обучението. Естествено, това са изключително важни неща. Решението обаче се обобщават до задължаването, принуждаването на хората да седят по-дълго време в училище. Поне, поне аз с такова впечатление оставам. И все повече и повече разходи за правителството. Въпреки това обаче, а, по такъв начин се опитваме да намалим безработицата, като ги държиме просто хората в училищната система. А, с това се съсредоточаваме върху предлагането на пазара на труда, а не върху търсенето. В крайна сметка, даже имаме хора, които завършват училище, обаче техните квалификации дали ще бъдат адекватни за пазара на труда. Всъщност не, те ще са неадекватни, те ще остават безработни след това. Затова си мисля, че трябва да отдадем по-сериозно внимание на търсенето. Защото а, бизнесът ще инвестира в служители или в материални активи, без значение в какво, тогава, когато вижда възвръщаемост и а, източник на економически растеж. Та, дали да продължаваме да се съсредоточаваме върху принудителните мерки или върху тези, които насърчават развитието на економиката при които, разбира се, ще бъде положително засегната и заетостта. Многократно сме го повтаряли това в тази комисия, но тогава, когато има по-низки данъци, по-малко регулиране от държавата, ще имаме повече, по-висока заетост. Благодаря, господин Хелмар. Не сме длъжни да се съгласяваме с вас. Но... Да, таланта да общуваш ефективно понякога се свежда до това да повтаряш едно и също. Да. Благодаря, госпожо председател. Искам да се спра на една тема, която ми лежи на сърцето, именно за а, преост... напускащите училище. А, те получават обикновено образование, с което малко могат да започнат, които са практически ориентирани. Установяваме непрекъснато, че не могат да напреднат. Радвам се, че имаме добър пример как можем да помогнем в рамките на Европейския социален фонд. Тези, които при нас в Германия нямат завършено училище, те получават възможност в малки екипи да получат един а, майстор, който ги обучава. Например, 15 души, един кип, и какво става? Тези, които често са единствените, които стават равно, рано, защото другите не са заети, отиват на училище, събират опити в предприятие, имат опит, събират опити в училище и за тях е важно това, защото те получават информация, че са нужни, имат квалификацията, при която чувстват човече, аз напредвам и тогава им, това им укрепва самоувереността, което им помага в по-нататъчната кариера. Това, което инвестираме рано, си спестяваме след това и другите инвестиции. Ако, например, постъпи в а, затвор или друго развитие, той трябва да почне. Разбира се, там трябва да започнем. Разбира се, че струва пари на национално ниво. Ние трябва да се борим. За образователна политика ли ще инвестираме или за нещо друго? За нас, Комисията по заедостта, е ясно, че в областта на образованието трябва да се инвестира. Ако използваме тази възможност за мобилизация, ще забележим, че Европа има много добри примери и Европейския социален фонд е много полезен. За съжаление, сега трябва да напусна и да отида в другата комисия, защото там да участвам в гласуването. Но двама мои сътрудници остават тук и ще следят обсъждането. Благодаря ви. Благодаря ви. Ще дам думата на господин Алесандро Саркас. След това ще дам думата отново на нашата докладчица, за да може, ако желая, да зададе въпроси и тя на нашите експерти. Господин Саркас. Благодаря, госпожо председател. Явно е, е очевидно, че фактора образование е от съществено значение за решаване на проблема за безработицата сред младежите. Но аз съм от държава е, с е, сериозен проблем в безработицата. При това образование имаме, но образование, което не отговаря на търсенето на пазара. И имаме два пъти повече капацитет в образованието, в висшето образование, е, отколкото ни е необходимо и въпреки това нямаме необходимото професионално обучение, пазара на труда е отворен за иммигрантите, защото местните младежи не могат да отговорят на квалификационните очаквания. И фактически образованието категорично не отговаря на пазарното търсене, на пазара на труда. И, и тук, между другото, трябва да включим и още една променлива, още един фактор. Става, става въпрос за професионалното обучение. Вторият въпрос, който бих искал да засегна, е, е експертите ни казаха, че това е социална група, която е в крайно уязвимо положение. И когато най-вече се влушават индустриалните отношения, когато най-вече се влушават трудовоправните отношения, когато става най-несигурен пазара на труда, тогава най-вече жертва на всичко това са младежите. И ние не може просто да кърпим нещата тук и там. Не би ли било по-добре да не се допуска възникването на този проблем поначало? Не би ли било по-добре да преодолеем всички причини, поради кое, които заетостта е, е така несигурна? Не би ли трябвало да се захванем с корените на това зло? Бих искал да благодаря на докладчицата за отличната й работа, но в точка от преамбюла Е в латинско се казва нещо ужасно, поне на испански език. Казва се, че в е, Франция, в Великобритания и, и прочие е, е, лицата не са независими, защото получават стипендия в размер на минималната заплата. Надявам се, това, това е ненормално, ако, ако наистина това се има предвид. Надявам се някой да ми обясни за какво става въпрос. Но госпожа Тюринен, съвсем накратко, моля ви. Не, опасявам се, че не е грешка. Не, не, не, ние ще имаме всички възможности, госпожо докладчик, да обсъдим вашия доклад. Нека сега чуем въпросите ви към експертите. Да, ще отговоря по-късно на господин Фаркас. А сега към експертите, благодаря ви за много точните, сбити изложения. Има един, един не, не, повече от един въпрос. Първо, изключително важно е да се прави разлика между стаж и чирачество. Понеже целевите групи на едното и на другото са много диференцирани, съдържанието, проблематиката са различни има недостиг на схеми за чиракуване от една страна, от друга страна прекомерно много са стажовете, които фактически са подмяна на същинската заетост. На второ място, вие говорите, че образованието е стъпало към пазар на труда и да, разбира се, аз съм съгласен, но какви други е, препятствия виждате? аз мога да се съглася тук с казаното от господин Хелма. Има множество млади, високо квалифицирани а, хора, които не работят по специалността си, а, а правят а, сандвичи в Макдоналдс. Така че препятствията пред заетостта на втория етап, след придобиването на класи... квалификацията. После казвате, че не следва да субсидираме е, работодателите да вземат чираци. Какво да ги правим? Да ги принуждаваме ли работодателите? Каква альтернатива предлагате на субсидиите? И последно, казвате, че на местно и на регионално равнище бихме могли да постигнем резултати по отношение на заетостта е, на младежите, а на националното и на общоевропейското равнище очаквате подкрепа. Каква конкретно подкрепа очаквате? Председателката, благодаря. Ще дам на всеки от експертите две минути. Ще започнем с професор Брунели. Благодаря ви за въпросите. Естествено няма да мога да отговоря на всички, които ми зададохте. Едно нещо обаче е свързано с образованието. Нещо, което знаем със сигурност е, че е средно статистически по-доброто образование е, води до по-висока пригодност за заедност. Не казвам че ако нямате образование, за сигурност няма никой да ви вземе на работа, просто е по-малко вероятно. Не само за младежите въжи това. Образованието, да, действително е важен билет към заедостта. но трябва да се съглася с това, което чухме за предлагането. Има данни, които ни показват, че ако Европа се меси повече в пазара, това няма да особено да допринесе за повишаването на конкуренцията. Ако се повиши конкурен... конкуренцията от друга страна, това би насърчило повече и по-добро образование. Това е което мога да кажа за две минути. Доктор Цвик има думата сега. По субсидиите. Да, естествено не е особено удачно да принуждаваме работодателите да вземат чираци. Естествено, че е по-добре първо да получат младежите необходимото образование и след това да намерят подходящо за това чиракуване. Повечето младежи обаче не разполагат с достатъчна информация, като че ли. Не им стига въображението да се сетят какво биха могли да работят. Момчетата трябва да стават автомонтьори, а момичетата секретарки, примерно. Трябва да поддържат връзка с работодателите, с бизнеса в районите си, а, за която цел пък училищата трябва да се обръщат към местните а, работодатели. А, за да има едно по-добро взаимоотношение, което да не се основава единствено на субсидиите, отпускани за работодателите, предоставяне на възможности е, за чиракуване. И доктор Менг. Искам да говоря за това какво трябва да прави националното и какво трябва да прави европейското равнище. А, аз смятам, че действително трябва да почват нещата от местното и регионалното равнище, е, защото именно там могат да си сътрудничат училищата и а, е, стопанските е, дружества. Естествено има някои отрасли, които функционират основно на регионално равнище, а пък економическата криза по различен начин се отразява на различните региони. За това е необходимо да дойде известна подкрепа от националното или европейското равнище за тези райони, които са, или отрасли, които са по-засегнати. Нещо много важно за антицикличните субсидии за чиракуването, което казах. Трябва да правим много ясно разграничение на онези, които ще получават субсидии. По време на рецесия трябва да се субсидират основно онези отрасли на стопанството, които са изправени пред обещаващи перспективи. Защото ако субсидираме необещаващи сектори, ще даваме квалификации, които няма да бъдат необходими през следващите няколко години. Второто, разликата между стажовете и чиракуването. Чиракуването трябва да бъде дългосрочен процес, училищно образование, практика, съответни дипломи. Стажовете от друга страна пък са за онези, които вече са били обучени до достатъчно високо ниво, но все пак благодарение на стажа получават реален опит, но не са взаимно заменяеми нещата. Не може стаж да се замени с чиракуване. Председателката благодари. Стъпваме във втората част от това изслушване. Благодаря, госпожо председател. Добър ден на всички, госпожи и господа. Преди да дам гледната точка на организацията, която представлявам, бих искала да приветствам инициативата за доклада, засягащ въпроси от фундаментално значение и за младите, и за целия Европейски съюз. Е, това, темата на доклада определено е на първо място сред проблемите на младежите. В едно изследване на Евробарометър е, сред младежите е, заетостта и борбата с безработицата застава на място по-предно е, в сравнение с демокрацията и правата на човек. Младежите искат да се реализират, искат да, да имат смислена работа, искат да имат жилище. Те са особено уязвими, младежите когато заетостта е нестабилна. Всички добре познаваме контекста на днешната финансово-економическа криза. Безработицата, степента на безработицата е особено красноречив показател в това отношение. За младежите, които имат щастието да е, са си намели работа, тази работа е крайно е, е, нестабилна за две трети от младежите е, работата е на ограничено работно време, сезонна, понякога дори е, е недекларирана. Характеризира се с е, ниско заплащане и социална неосигуреност, без професионална перспектива. Та в този контекст веднага се сещаме, че трудовия договор, е, който е безсрочен, би следвало да бъде норма, а не привилегия на едни или други. Тук възниква и въпроса за е, независимостта на младите от, е, от своите родители, независимостта им от държавата. Днес можем да говорим дори за зависимост от бабите и дядовците каква е, какво е нашето послание в този контекст? Когато говорим за заетостта на младите, е, уместният въпрос е за сигурността, за стабилността и качеството на заетостта за младите. Очевидно е, че една активна политика на пазар на, на труда се налага е, като задължение на държавата в сътрудничество с, с социалните партньори при изключване на всяка маргинализация. За нас подходът на гъвкавата сигурност е, е, би следвал да бъде в сърцевината на всички из, разглеждани е, варианти, е, но е, при това не бива да се допускат е, рисковете, свързани с някои експерименти в тази област. Ако говорим за едностранно налаганата на младежите гъвкавост, ние не можем да го приемем и акцентът би следвало да бъде поставен върху сигурността е, за изравняване на условията на живот и условията на заетост. В това отношение младежите, разбира се, трябва да бъдат включени в диалога. В тази връзка докладът споменава инициативите от рода на Европейски пакт за младеща, подобни инициативи не би следвало да останат празен звук. Трябва да се работи с държавите членки да реализират такива инициативи. Как? Като разбира се, се избягва трайната безработица, като се облегчава прехода между образованието и етостта. Всяка държава следва да гарантира достъп до високо качествено образование, независимо от материалното положение, расовата принадлежност, религиозното вероисповедание на гражданите. Както се каза тук, една диплома, една завършена образователна степен си остава най-добрата гаранция срещу безработица. Според нас, младежите трябва да знаят какви са различните е, възможности, за намиране на работа, преди да се впуснат в е- една или друга образователна материя. И разбира се, проблемът за ранното отпадане от образователната система е на дневен ред. Още две неща за нас. Вие казахте, че в рамките на кампанията през 2010 година за нов социален договор е, ние настояваме за младежка гаранция, която предлага образование, професионално обучение и качествена заетост, е, стимулиране заетостта на младежите. И ние смятаме да разискваме тези въпроси в края на април на конференция, която ще организираме в Мадрид. Благодаря ви за вниманието. Благодаря. Господин Матио Хигъм, Бизнес Юръп. Пет минути. Благодаря. И аз бих искал да ви поздравя за чудесната инициатива. Занимаваме се с един а, структурен проблем, който съществува от много време преди кризата. Сигурно ще продължи и след нея. Това е една област, е, в която са необходими реформи в политиките, свързани с повишаване на конкурентоспособността, в това число, но не само. Е, това, което се опитваме да направим, е да предприемем мерки, за да оползотворим талантите на младежите, да не ги пилеем. Бих искал да се съсредоточа на две, два основни момента, като не повтарям това, което вече чухме. Модернизацията на образователните, обучителните системи и подобряване структурата на пазара на труда. Преди това няколко странични бележки, е, свързани с е, стратегията 2020 година. Приветстваме много от инициативите, които вече бяха упоменати. Те не са нещо ново, а, но а, ние сме съгласни, че има нужда от нов тласък за новаторството, предприемачеството, образованието и обучението и насърчаването на младежката мобилност. Но като цяло обновената стратегия за Европа 2020 определено подкрепяме изцяло реформите, както в пазара на труда, така и в е, образованието и обучението. Бизнес Europe неодавна публикува една статия, в която се анализира периода от 2004-2014 година. Ние сме дали принос в тази статия, където спишем, че за да се повиши потенциала за растеж – че ако се е, е, повиши с 1 до 2%, това може да доведе до допълнителен растеж на заедостта с 6,5%. Благодарение на такива инициативи, е, пазара на това трябва да става все по-приобщаващ. Неотдавна социалните партньори одобриха редица такива споразумения, които да имат за цел да създават приобщаващ растеж и да насърчават гъвковата сигурност. Като вземем предвид и демографската а, ситуация, виждаме колко належащо е да са максимално приобщаващи пазарите на а, труда. Защото има групи, които, че, чието представяне на пазара на труда е много скромно. Във връзка с образованието и обучението, както много хора посочиха, там основният проблем е а, това как, как образованието и обучението откликва на нуждите на пазара на труда. Лицата трябва да са по-добре подготвени за първата им работа. за затова обаче е необходимо стопанския сектор да участва по-дейно в образованието, защото именно бизнеса трябва да си посочи ясно нуждите и потребностите, за да може пък да се прави по-добър, по-добро предогаждане, по-добро прогнозиране на потребностите на пазара на труда. Знаем, че СДФОП публикува прогнози една от които е, че около 80 милиона работни места ще бъдат разкрити през до 2020 година. Много от тях ще са а, такива, които ще изискват високи квалификации. В момента или към 2009 година ситуацията е каква е, че Както има незаети работни места, голям брой, например 400 000 в Германия, а също заедно с 800 000, заедно с това има и много висока безработица. Това показва именно тази липса на обвързаност с предлаганото образование и обучение и пазара на труда. Затова си струва да се съсредоточим върху активите активните мерки за пазара на труда. определено фирмите имат нужда от подпомагане за осигуряване на обучение от тяхна страна. Пазара на труда е в една доста корава система. и не дават е, обикновено възможност за това да се привличат наистина най-добрите от по-слабо представените групи. Благодаря, каза председателката. Пет въпроса ще чуем от депутатите. Почваме с госпожа Лин и после ще чуем останалите. В момента не говорим за самия доклад, нали? Добре, аз се бях записал за доклада, но нищо. Лайт мотива се повтаря почти от всички, независимо каква организация представляват. Става въпрос за обвързването на уменията с потребностите на пазара на труда. компетентностите на Европейския съюз в образованието са твърде ограничени, защото няма такива, така че можем да се съсредоточим върху чиракуването и стажовете. Това, което можем да направим, е, може би да разгледаме практиките в отделните държави членки и да видим откъде можем да се получим, защото доста често сме се запознавали с такива практики в доклади от държави членки, защото някои страни се хвалят, че техните системи за чиракуване са доста успешни, в други не чак толкова. Ма какво правим по въпроса а, за това да се разпространят най-добрите практики? А кой ще се занимава с това? Кой ще гарантира, че това, което вече съществува като успешен модел, ще се разпространи на другите места? Как да променим положението в уния страни, където няма чиракуване? Аз не мисля, че най-добрият начин да продължим е да финансираме системи за чиракуване, които не водят до реализация на пазара на труда. После за стажовете. Стажовете мисля, че трябва да са ограничени във времето пример до 3 месеца, те трябва да са платени, е, защото в противен случай се превръщат в чиста експлоатация. Но трябва да видим кое се е оказало полезно във всяка държава членка. Госпожа Бруни има сега думата. Благодаря, госпожо председател. По доклада разбирам, че по-късно ще можем да е, вземем е, становище. Тъй, че сега само ще задам някои въпроси на изказалите се експерти и представители на социалните партньори. Е, става въпрос за е, неуспяващите в учебната система деца. Е, проблемът е реален. Какво може да се и да им се предложи на, на тези младежи. Понякога те са твърде млади, твърде малки, е, за да се наемат е, на работа. Е, аз бих искала да чуя какво е вашето мнение за тези младежи, които отказват е, да се учат. За съжаление, има и такъв проблем. Що се отнася до професионалната ориентация? Бихте ли ни дали някаква представа? Например, във Франция ориентацията не се е променила от времето, когато аз за първ път се натъкнах на този проблем. В момента по този въпрос се работи във Франция, но проблемът е на лице. И как и практически става въпрос за едно и също, Как може да се сближат светът на образованието и а, светът на, а, на економиката? в, в, в този контекст, разбира се, съветът, който могат да положат младите, е нещо изключително важно. когато някой избира занаят, избира професионално поприще, той трябва да знае какво го очаква след това на пазара на труда. И по-нататък Казва се, че работодателите трябва да, да ползват стажанти и, и така нататък. Председателката прекъсва ораторката. Само съвсем малко ми остава. Въпросът е как да намерим как да се намерят такива работодатели. На, на прага ми е, непрекъснато се явяват е, загрижени родители и, и деца, които не могат да намерят къде е, да пратят децата си и съответно къде да е, стъжуват. Следващата ораторка. Е, благодаря ви, госпожо председател. Благодаря на нашата докладчица Тюринен. Благодаря на социалните партньори, на експертите. Съгласна съм, че от съществено значение да се преодолява безработицата сред младите. Това трябва да е приоритетна задача в много от държавите членки на Европейския съюз безработицата сред младежите е по-висока от средното равнище и това създава специфичен социален проблем. Да не говорим, че успешно начало на професионалния път на, на един човек може да му гарантира успех до края на един смислен живот. А по-настоящем е почти невъзможно младежите да, да пробият на пазара на труда, тъй като никой не желае да наема младежи, които току-що са завършили университет или гимназия и нямат какъвто и да било стаж. Така че основният проблем за новопостъпилите на пазара на труда е именно този преходен етап, преходен период от образование към заетост, който днес е прекалено дълъг и твърде сложен. Значи Европейския съюз би следвало да предприеме нови инициативи за образователна мобилност сред младежите, е, за качествени стажове и приобщаването на всички младежи към обществото. И на национално равнище общата образователна и специално образователната системи следва да бъдат усъвършенствани, тъй като оползотворяването на придобитите знания, придобиването на съответните умения е от ключово значение към не само заетостта, а поначало един динамизиран пазар на труда. Благодаря. Благодаря, госпожа Ирш. А след това госпожа Фигерейдо, госпожа Морен, тъй като вече се изказахте, ще ви остане най-малкото време. На госпожа Хирши има думата. Благодаря. Смятам, че е много важно да говорим по тази тема. Тя стана сега по-актуална, но основният проблем съществува от дълго време. Смятам, че съм ясно трябва да правим разлика между младежите, които отпадат от училищната система, защото тя не е подходяща за учениците. Ние често дискутираме, че учениците отпадат от учебната система. Може би учебната система не е подходяща за а, учениците, не е достатъчно атрактивна. Има много добри проекти, при които се дават възможности за укрепване на самоувереността на младежите а, в а, тяхната компетентност, техните умения. Откакто съм а, политически активна, чувам за тези проекти. Има много проблеми, а, които с продължителност 1 до 5 години. Те имат известен успех и понякога се получават и добри професионални шансове за младежите. Другата сфера, за която бе спомената, е, тези, които са много добре образовани, но те са образовани в университета, в висшето учебно заведение и липсва им връзката с практиката. Така че трябва да правим разграничение между отделните случаи. Една опасност, която виждаме и тук въпрос към експертите, доколко а, е, регуляциите предотвратяват и пречат на назначаването на хора, на младежи на работа. Е, при нас има забрана от 22 часа нататъка да се работи. Тоест, е, младежи не могат да работят в гастрономията, в хотелите защото им се казва, че когато станеш на 18, тогава ела. Това са всъщност добри регулации, но те пречат да бъдат назначени на работа младежите. Такива проблеми също имаме. Благодаря. Госпожа Фил. Благодаря ви. Благодаря. Много добре е, че тази дискусия се състои тук относно безработицата при младеща. 20% от младежите са без работа. Аз също съм на мнение, че стажовете или практиките Е, не е пречат да се използват постоянните работни места. Предприятията е, не бива непрекъснато да заместват едни младежи с други, но това в моята родина става и затова искам да чуя мнението на експертите. Относно образованието, Говоря за професионалното образование. явлението с а, а, отпадащите от училищната система. Има много фактори за това. Може образованието да не отчита уменията на учениците, има и социални проблеми, безработица, бедност. Проблема с отпадането училище не може да се отдели от останалите проблеми на обществото, в което са училищата. Въпросите, които трябва да си постави държавата е защо толкова много младежи девойки отпадат от училищната система. Трябва да са известни причините, не трябва да се задоволяват а, с това да казват просто ми те не искат да ходят на училище. Има много подходи за удачни решения. Дълго време може да говорим по този въпрос. Благодаря, казва председателката. Могат ли експертите да отговорят на въпросите? Дали да се забранат практиките? освен когато са свързани с образование. Какво смятате? Удачни ли са предложенията на госпожа Туронен? В съображение 11 се казва, че минималният доход, например, в Великобритания, във Франция и парите за безработица в Дания водят до това, че младежите и девойките не могат да водят независим живот. Всек, по две минути има всеки от вас. Заповядайте. Ако не дам сега думата на младежите и девойките, не си заслужава, че сме се събрали. Госпожа Юлиан Бир има думата. Две минути, това ще бъде подвиг. Е, е, четири неща в отговор на различните въпроси, които бяха зададени за стажовете за, за чирачеството, наистина е, първото нещо е да се разграничи по определение едното от другото. Статутът на стажовете от статута на чиракуването. За стажовете определено те трябва да бъдат уредени и с договор да бъдат възнаградени и да не бъдат заместител на реална е, постоянна заетост. Втори момент по въпроса за ориентацията. Според нас <laughs> ориентацията е въпрос на избор. Така и трябва да бъде. За да може младежът да се ориентира в една или в друга посока, трябва да е осведомен. Тоест изборът се трябва да се основава на необходимата информация. Дали ще бъде психология, дали ще бъде някакво инженерство, така или иначе, младежа трябва да знае какво го чака отвъд придобиването на тази квалификация. По-нататък поначало аз държа на тези неща. Избор, информация, обучение. По-нататък бих желала нещата да бъдат поставени в един малко по-комплексен контекст, именно контекста на сегашната финансово-економическа криза, която определено поставя младежите в затруднено положение. И, и и за нас, разбира се, това затруднение проистича от обстоятелствата на пазар на труда, е, поради което и ние ще се ангажираме е, в една всеобхватна и спреварваща събитията политика на пазара на труда. На четвърто място е, регламентиране на заетостта на, на младите. Тук нещата по-скоро се свеждат до принципа, че изключението потвърждава правилото когато говорим за безработицата, за, за липсата на работа за младежите, то винаги е в контекста на проблемите за договарянето на условията на труд и а, социалната защита. Благодаря. Дадохте 4 отговора за 2 минути и 15 секунди. и Аз не чаках и друго от един млад човек. Айде сега, господин и да се опитате да повторите този подвиг. Първо, е, бих искал да разгледам всички етапи на, на образователната система, за да стигнем до значението на така нареченото учене през целия живот. По-скоро и все още една идея, отколкото наистина практик. За да сведем нещата същината им, е... Става въпрос за това. През целия си живот човек непрекъснато да се самоусъвършенства, да повишава знанията и уменията си. А съзнанието за необходимостта от това се заражда в най-ранната училищна възраст. От тогава на младежите трябва да се внушава, че друг шанс, освен чрез непрекъсно самоусъвършенстване да останат на пазар на труда, те нямат. Другият въпрос, който бих искал да коментираме, за растящото значение на, на така наречените родови е, или неформални умения. Е, много работодатели е, се натъкват на проблеми за понижена работоспособност, е, повишената производител, понижената производителност на труда, нарушаване на отношенията с клиенти и прочее, тъкмо поради наличието на такива неспецифични, е, неформални умения. Що се нася до разликата между стажовете и чиракуването, на практика нещата са много различни е, между държавите членки на общоевропейско равнище. Наистина можем да, да набележим някои проблеми, някои недостатъци, но ако слезем на равнището на практиката, така и трябва да направим, то практиката успява там, когато обучението се съчетава или се редува с практически опит в трудовата среда. Така, когато най-сетне придобият пълна заетост, младежите ще бъдат подготвени за отговорността, която ги очаква. Благодаря. И така стигаме до третата част е, от това дълго, а и не леко изслушване с множество докладчици, множество оратори. И сега от името на бюрото на форума на младите европейци давам думата на господин Лукас Карпело за 5 минути. Благодаря. Искам да благодаря и на госпожа Турнен за това, че покани младежите да участват в тези разисквания. Положението, което проистича от кризата, застрашава положението на младежите в Европа. Изобщо има много какво да се каже по този въпрос. Мисля, че ще се съгласите, че кризата действително застрашава благосостоянието на младежите а, и те се превръщат в една от най-уязвимите групи в обществото. Това е нещо, което четем и в доклад на комисията. Там изрично е посочено именно това. Ако 21 6,4% е безработицата, което се, можем да сравним с само 16%, 16 месеца, 6 месеца изнета по-рано. Това означава, че социалното сближаване е нарушено в Европа. Та сега е момента да говорим по тия въпроси, когато говорим и за економическите стратегии. Говори се за преход, за предприемачество и положението на младежите трябва да е неделима част от тия теми. Точно в този момент, когато се опитваме да се преговорим с кризата. Ще дам своите тълкования по няколко въпроса, които са много важни за мен. Стажуването. Това е формализирана процедура от 2008 година и аз мисля, че трябва да избягваме нещо, което често пъти се случва в действителност, т.е. стажовете да заменят реалната заетост. Особено в страни като Италия, Франция, просто гледат да заменят щата с стажанта. Значи, не, това е целта, обаче, на стажа. Стажът е форма на обучение на работното място. За тази цел трябва да има ясни образователни цели, които да водят до конкретни умения. Днес, в положение на криза, стажовете не се използват за това. Мисля, че вече е време да преминем към действия. От ангажименти към действия. Още през 2008 година Европейската комисия поема ангажимент да реагира някак по тези въпроси, но до сега нищо не е свършено. И в рамките на стратегията Европа 2020 година трябва особено внимание да отделим на този въпрос. Затова Европейския младежки форум активно участва в тези политически дебати. Има два вида стажове. Такива, които са в формалната образователна система и такива, които са отвъд нея. Това са различни видове стажове. Те имат различни цели и различни, е, откликват на различни е, потребности. Но и двата са е, много важни и не бива да се пренебрегват. Това, което пише в Business Europe за неспецифичните умения, е нещо, с което съм съгласен. В днешно време не е достатъчно да получите формално образование. Трябва да се мине отвъд границите. Трябва да се а, инвестира и в неформално, и в самостоятелно образование. Компетентностите, които се придобият в третия сектор, в неправителствения сектор, например. А, и е, също има осезаема потребност от признаване на компетентностите, придобити по неформален път. Друг важен въпрос е, е достъпа на младежите до системите за социално подпомагане в контекста на гъвкавата сигурност. Какво ще правя между една краткосрочна работа и следваща? Особено в някои страни държавата твърде малко е, инвестира в е, тази празнина между два периода на заетост. Кой всъщност е, осигурява младежите в този празен период? Ами семейството. Семейството получава важна роля в кризата, но това е в ущърп на независимостта на младежите. Друг важен момент е по-доброто оползотворяване на Европейския социален фонд. Това е инструментът, с който разполага Европа, за да се бори с независимостта, да осигурява качествени стажове и да предотвратява ранното отпадане от училище. Естествено, нещата трябва да бъдат насочени конкретно и изрично към младежите и трябва да се случват и в рамките на стратегията Европа 2020. Ще трябва да спра до тук, защото ми изтече времето. Благодаря ви. Благодаря. Следващите сега, моля, дам думата. Интересно е да се водят разисквания за младежта. Вижда се, че има голяма воля от тези, които вземат решения. Младежите са бъдещите граждани на Европейския съюз и си заслужава да се инвестират пари. Във Франция обаче не се уважава младеща. Говориме там за поколението Ипсилон. Това е, е поколението на 70-те и 80-те години. На интернет страницата на един от големите посредници за търсене на работа е, по... е показано ясно отношението към младежите има активна заплата за солидарност. Трябва младежа да е на 25 години. Във Франция можем да говорим за нарастване от 800 хиляди на 1,2 милиона. Трудовото право тук е включено. Младеща работи но не получават нормално възнаграждение, само 400 евро на месец. Това е половината от границата на бедност и една четвърт от минималната заплата. 1,2 милиона следователно работят в предприятията. Франция е свръхзадължняла. Има проблеми с пенсионната система младежите не плащат а, данъци и когато има здравословен проблем, това им излиза много скъпо. Мисля, че френската държава трябва да бъде по-умна, но не мисли толкова далеч. Има една много добра система. Това е учебната система, исторически е добра. И е, важно е а, е, практиките, стъжантите да бъдат интегрирани. Тези а, е, учебните места се финансират добре, цялата система получава пари. Там проявява голяма щедрост държавата. Практиканта нищо не струва в сравнение с един стъжант – той струва 6 пъти по-малко от един, който получава минимално възнаграждение. И е по-ефтин от чиракът, който почти нищо не струва. Каква практиканта още допринася? не може да се говори за развитие на тази великолепна политика в а, образованието, не може да се изпращат младежи в предприятията и да им се казва, че те нямат трудови права. Това е учебно време. Как всъщност в университета да се учи малко, по-малко от предприятията. Нужно е следователно а, а, възнаграждение, което се съобразява с минималната заплата. ни минимални възнаграждения са нужни, социални права, а, трудови права са нужни за тези практиканти. 1,2 милиона са те, те казах, както казах в предприятията. Те почти никакви права нямат, обаче. Много хора са загрижени и казват 1,2 милиона младежи, които лошо са платени, това е взривоопасна смес. На тях трябва да им се плаща. Трябва да предприятията да се променят. Може би да се обхване и периода след практиките. Благодаря, колега. Може би сега мога да предложа един метод. Двама души искат да се изкажат. Най-добре сега да ги изслушаме. И след това ще ще направим едно допитване до отделните политически групи, които могат да вземат становище. Госпожа Турнонен ще, завърш, Турнонен ще завърши разговорите. Съгласен ли сте Кристенсен първо? Господин Кристенсен обаче го няма. Госпожа Дели има думата. Благодаря. Аз съм съгласна с това, което Женерацион Прикер каза. Нужна ни е прак... рамка за практиките и колкото по-рано направим на европейско ниво, толкова по-добре. Тъй като младеща живее в непрекъсната борба, тя няма социален статут, помислете за студентите младеща е последната, която пристига на трудовия пазар и има най-лоша участ. Започва с ниска заплата и статута и не е осигурен. Е, условията на труд често са лоши и точно при практикантите е, има доста стрес в работата. И някой път положението е абсурдно. Говориме за Европейска година на борба с престъпността. Нашата комисия трябва да подкрепя този подход. Е, трябва да говорим и за дохода свързан с солидарността. Нужен е минимален доход на всички. Поне не може да се каже, че когато си 18 години трябва още дълго да чакаш. Докато успееш да се наложиш в обществото и тогава чак ще получаваш добро възнаграждение. Младеща, както казах, е последна. Помислете за, за това, което плащат като найем, поне 4 пъти повече. А, мис, да помислим за процеса от Болония. общо заето е една голяма несигурност, засягаща обаче всички нас. Процесът от Болония е, трябва да се прочи днешната учебна система. Може би по-късно ще говорим по това. Благодаря. Председателката казва, сега всяка политическа група може да вземе думата. Помислете за това, което казаха представителите на отделните организации и вземете становища. По три минути всяка политическа група. Първо НП, Фонтание. Кой от вас иска да говори? Госпожа Груние, заповядайте. Говориме за доклада на госпожа Туронен, нали? Поздравления към нея. Това е един добър доклад. Не бива да забравяме, че трябва да бъде отчетен трудовия пазар при а, организирането на професионалното образование и практиките. Аз чух много неща Практиките са важни, като събиране на първи опит на младеща. Но това е само първи опит. И трябва да се диференцират нещата, имайки предвид професионалното образование и да има едно удостоверение. А в практиките не се получава такова. Платените практики или неплатени практики Смятам, че ни е нужно, нужни са ни предприятията за тази цел. И когато един практикант работи повече от 3 месеца в предприятието, той е, допринася ползи за е, предприятието и трябва да получи възнаграждение. Зависи, разбира се, от функцията, от длъжността, на която работи. От друга страна, практик, предприятието трябва да отделя време за практиканта, да му даде един ръководител. И аз не смятам, че трябва да се плаща за това на предприятието, но полза трябва да има и за двете страни. Иначе ще страдат младежите и девойките, защото няма да намерят предприятие, в което да си проведат практиката. И смятам, че е много важно да се срещат а, хора от предприятията с а, девойките и младежите. Говориме за възнаграждението, но трябва да говорим и по мобилността. Точно при практикантите е важно те да бъдат подпомагани в настаняването и в мобилността им. Това е важно тъй като понякога нямат средства за да отидат, да заминат при съответните предприемачи, т.е. нужна им е материална помощ. Относно доклада, това е един добър доклад, много неща са казани в него и се надявам, че ще бъдат задвижени нещата. Благодаря, казва председателката. А сега следващият. Господин Сакарс. Ja, Дебатите бяха особено интересни до сега. Съвсем накратко ще се изкажа. Мисля, че открихме много нови перспективи, които могат да бъдат полезни. Искам няколко въпроса обаче да повдигна. И да ги отправя към докладчицата. Тя казва, че в точка F латинско няма проблем с превода. Тога, ако наистина проблем не е в превода, трябва да се промени формулировката, защото аз не мисля, че тези минимални доходи или помощи са пречката в постигането на независимост за тях. Може и просто средата не им предоставя работни места, каквито им трябват. Но не мисля, че системата за социално подпомагане е пречката. По-скоро е, проблема се състои в малкото възможности, които сегашната економическа среда предлага за младежите. Ако така остане формулировката, групата на социалистите няма как да я подкрепи интересно ще да видим какво мислят и младежите по този въпрос. А също ще трябва да се върнем и към въпроса за гъвкавата сигурност. Чухме, че някои са доволни от функционирането на тази система. В Дания, например, е- положението е доста ефективно организирано, но вижте пък в моята страна какво се случва. На други места не е така. Проблемът е, че младежите е, се радват на много малко сигурност. Така че е, не става въпрос за това колко много гъвкавост имат. Едното не е, компенсира другото. Освен конкретните политики, насочени към младежите, ни е необходимо да създадем една прогресивна Европа, която освен всичко създава възможности и работни места за младежите в рамките на една функционираща система на трудовоправни отношения и право в тази област. От наша страна също е голяма благодарност за доклада има много подходи, подходени при него. Трудност при темата е, което се вижда и в доклада, че трябва да се препращаме към държавите членки. Нашата свобода на действие е малка, което е жалко. Трябва по-внимателно да разгледаме Европейския социален фонд. Има много добри проекти на място и по-тясна връзка между Европейския социален фонд и младеща да се посочи е добра идея. Другата тема е практиката да се разграничава от стаж и от учебно място. Практиките са за това е, да бъдат част от процеса на образование или за, или за определен срок, където практиканта нещо научава а, ако е много дълъг периода, той вече не е практикант, а той всъщност е човек, който работи. И е съвсем друго положение в предприятията. Това, което ми липсва, е това, въздействията на безработицата при младежите, например при пенсията, младежи, които дълго време са безработни, по-късно получават по-малка пенсия. Ние, например, в Германия времето за, в прекарано в училище или в образование не се счита за трудов стаж и не се е, причислява, когато се определя пенсията. Така че по-късно започват те да работят или имат трудостаж. Още наш голяма благодарност и похвала на докладчицата. Благодаря, каза председателката. Сега на кого да дам думата? На Обединената левица. Искате ли да се изкажете? Вие не сте длъжни. Да, два кратки коментара бих искала да направя. Всичко това, което чухме, е много интересно. Чухме от младежите за това какъв е техния реален опит в живота. И именно това трябва да залегне в доклада. С някои, разбира се, по-обстойни подробности, които си струва да преформулираме така, щото да станат по-точни. Надявам се, че ще получим всичките изложения в писмен вид, за да можем да ги вземем предвид и внимателно да ги включим в текста на доклада. Госпожа Турова има думата сега. Благодаря на всички, на гостите и на колегите. Оценявам вашия принос за доклада. Благодаря също така и на секретарията за проявената гъвкавост и за това, че се съгласи да включи и вашето а, участие на младежите в днешното заседание. Знам, че има много хора, които искат да кажат нещо по тия въпроси, но когато говорим за политики за младежите, е много важно да приобщим самите младежи. Може би социалистите и демократите е, би трябвало малко по-внимателно да се зачетат в текста ми. Това, което казвам за Обединеното кралство и Франция е, че тогава, когато се кове специално законодателство за младежите, което не им дава възможност да станат независими, имаме проблем. И това независимост да се е, постига на 25 години не е нещо адекватно. Това, което исках аз да кажа. После. По въпроса за гъвкавата сигурност. Това, което съм искала да кажа е, че е необходимо стратегията да се върне в коловоза си. Тоест да постига равновесие между гъвкавост и сигурност. Като ключовия аспект в този момент трябва да бъде а, преходната сигурност. Трето, смятам, че в доклада трябва да уточним разликата между чиракуването и а, стажа. Аз лично ще подготвя а, продължение по този въпрос за включване в текста. И така, още веднъж много ви благодаря за коментарите. Мисля, че те ще бъдат много полезни за доклада. И накрая, както чухме, липсват ни компетенции. Това е вярно. Но какво можем да направим ние? Е, образователни политики, социални политики, економически политики. Ние с това а, боравим но всичко това трябва да работи съгласувано на политическо равнище и именно това е основното предизвикателство. В нашата комисия, и аз лично приемам това много, вземам това съвсем при сърце, защото съм докладчик по това въпрос, а, се занимава най-вече с заетостта. А, не бива да отстъпваме от европейското, общо европейското равнище. Не можем да кажем, че нещата се свеждат до а, субсиди... субсидиарност. Ние трябва да осигурим а, координация, съпоставителни анализи, а, бюджети, които да отговарят на реалните а, е, дейности, равнопоставеност европейски програми за образование, за създаване на заетост. Това са нещата в нашия ресор и това са нещата, които можем да впрегнем на общоевропейското равнище. благодарение на всичките коментари, които чухме от е, експертите, от социалните партньори, от младежите, е, ще можем наистина да стигнем до някакви конкретни изводи по това, за което говоря председателката. Благодаря. А, сега мога да дам отново думата на гостите, стига да искат да добавят нещо. Господин Скарпиело, две минути имате. Да, искам пак да кажа нещо за това какво може да се случи на общото европейско равнище, защото определено мисля, че има какво да направим. Днес Европа се стреми към по-добро взаимодействие между пазара на трудообразованието, мобилността. Важно обаче да не изпускаме от внимание а, такива инструменти като а, стажа, практиката, чиракуването. И имаме доста добри финансови ресурси за а, постигане на тази цел и укрепване на тия инструменти, като например Европейския социален фонд. Имаме и добра стратегическа рамка. Европейски съюз 2020 стратегията. Не бива да губим инерцията, която е набрана, а, за да успеем да вдигнем стандарта на стажовете и чиракуването. Да, действително положението е различно в различни страни лошите стажове, практическата експлоатация на младежите в рамките на 3 месеца, без да се допринася нещо за развитието на техните компетенции, е така. И с това трябва да се занимаваме. Но не бива да се отказваме от тия инструменти изцяло, защото те са полезни за развитието на младежите. Господин Миел има сега думата. Да, две думи ще кажа относно взаимоотношенията между фирмите и младежите. Чиркуването е нещо доста важно, защото младежите трябва да хванат нещата в свои ръце, да се опитат да направят сами нещо. Ако имате стажант, естествено трябва да плащате заплата, независимо какво прави, ако ще ксерокопия да ви прави по цял ден – при а, черкуването обаче нещата са съвсем различни. Там а, работодателите трябва да усещат отговорността за образованието на хората, които се учат при тях. Във Франция има много добри модели, особено в някои отрасли, там където са учредени така наречените обсерватории на а, работните места, които дават информация на учебните заведения, колко работни места са, места са потребни, в кой отрасъл, в търговията, например. И това се отразява на планирането на учебните програми и планове. В резултат от това, когато завършат образованието си, е осигурена 100% първоначална заедост. Но нека да подчертая нещо. Възможно е да се осигурява, осигурява и платено чиракуване. А това е една много сигурна пътека към а, а, постоянната заетост. А, но трябва много ясно да са определени е, взаимоотношенията между учебния процес и фирмите – това трябва да залегне в законодателството. Трябва да насърчаваме отделните отрасли да си правят такива центрове за наблюдение или обсерватории на а, работните места. Да. И аз мисля, че трябва да приемем а, модела за чиракуването, който е введен във Франция, да го разпространим в Европа. за да не бъдат младежите изцяло обесърчени и разочаровани от първите, първия си работен опит. Председателката благодари за коментарите и разискванията на всички участници, експерти, представители на социалните партньори и асоциации. Моля да се включвате и по-нататък в нашите разисквания чрез това, което информационните технологии ни предоставят като възможности. На 27 и на 28 април ще продължим разискванията по тази тема, с което изчерпваме тази точка от дневния ред и преминаваме към 18. та за първи път ще се занимаем с доклада по собствена инициатива на госпожа Фигейредо относно ролята на минималния доход за борбата с бедността и насърчаването на приобщаващото общество в Европа. Имаме редица гости по тая тема, но предлагам първо да дадем думата на докладчицата, която накратко да ни запознае с доклада си. След това ще дадем думата на гостите. Благодаря, госпожо председател. Да. Пр продължаваме с а, започналото вече обсъждане. Младежите са жертви на бедността. Концепцията бедност. Ние знаеме, че не е лесно да се дефинира понятието бедност. Топ има няколко измерения. Става дума за социалното благодействие, социални услуги, здравоопазване, образование, жилищата, съдебната система, правната сигурност, социалната сигурност. Всичко това играе роля. правата на хората, правата на човека трябва да бъдат респектирани и да бъдат приложени на практика. Бедността съществува, защото има нарушаване на правата на човека. Борбата с бедността, борбата срещу нарушенията на правата на човека, всичко това трябва да бъде приоритет в европейската политика. Говорихме за стратегията 2020 Има различни европейски политики, има макроекономически политики, които трябва да дават приоритет на правата на човека. Не става дума тук толкова за стабилност на цените. Без сигурността, че се уважават изпазват правата на човека, а именно правото на работно място, правото на достъп до основни социални услуги, достатъчни услуги, това е, е. Не можем да си представим без тези неща една справедлива Европа. И сега в момента, когато нараства безработицата, лошо платен труд, е, разширява се, разширяват се такива места, такива работни места, Спорни концепции има по-настоящем по тези въпроси. Много милиони засегнати лица има, се казва. Това трябва да го разбираме като нарушения, които трябва да ни накарат веднага да реагираме. Не става дума толкова за минималното възнаграждение в моя доклад, колкото до множествено число на минимална, минимална заплата, именно минимални заплати. Минимално възнаграждение за учене, преподаване, за пенсиите, социални пенсии. Какво е необходимо? Нужно е да говорим за минимална заплата, минимално възнаграждение. Всеки трябва да има а, достойно работно место и да получават минимум тези неща. Контекстът е важен също. Не е едно и също да говорим за национална минимална заплата 500 евро или 575 евро, както е в Португалия. има и държави обаче, които получават по-малко и от това. Трябва да се вземе предвид данъците, и други неща, които трябва да се плащат. Осигуровките, здравните осигуровки, това, което плаща човек за образованието си или за други основни обществени услуги. Различните измерения трябва да се включат тук. Не бива да се фокусираме само върху а, заплатата или възнаграждението или дохода върху тези понятия а и върху други. Става дума за политика на разпределението, за социални услуги, е, слоеве от населението, които се нуждаят от най-много защита. Това са младеща, жените. Статистиките показват голяма женска бедност, т.е. силно засегнати от бедността са жените. млади а, жени нямат достатъчен доход и се намират в голяма бедност. Има различни мерки за подпомагане на такива хора. Става дума за частите от обществото, които имат най-голяма нужда от подкрепа. Това са мигрантите, това са а, с увредените е, физически, увреде, физически увреждания лицата, те заслужават най-голямо внимание. В Европейската година за борба с бедността работим по конкретен ни ангажимент и на Европейският парламент. Трябва да го казваме не само на думи, а да продължим напред. Нужна ни е основна промяна – за намиране на отговор на всички въпроси. Трябва да започнем с малки стъпки. Искаме, както казах, чрез малки стъпки, започвайки да постигнем по-малка бедност утре. И особено тежката бедност. Благодаря. Първо имам, ще изчукаме, изчуваме гостите и след това ще разменим на мнение. Първо социалните партньори. Първо представители на Европейският съюз на синдикатите. 6 минути време. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, че поканихте Европейския съюз на синдикатите да участва в този дебат. Аз една съм с огромна чувствителност към току-що казаното от госпожата, а именно заявената воля на Европейския парламент да се ангажира по-конкретно и с по-твърди мерки на практика, а не само на думи. Понеже, наистина, декларации колкото щеш. Можем да започнем от декларациите на МОД е, или на ООН. Но ако вземем само препоръката от 1992 година на Европейския е, съюз и прощавайте белите ми коси, аз участвах и тогава в този дебат. Какво се казва там? Фундаменталното, основното право на, на човека е, е, на достъп до достатъчни средства, за да живее достойно, да се даде това право на всички от тези, които не разполагат с достатъчно средства в своите домакинства и така нататък. Значи, думи, колкото искаш, и стига толкова. Днес трябва да преминем към действия, да намерим инструментите, средствата, които дават възможност да отговорим на проблема. Вие казвате, много са причините. Да, тъкмо поради това от няколко години насам можем да констатираме, че ако в Европейския съюз са създадени работни места, то тези работни места се характеризират най-вече със своята нестабилност. Срочни трудови договори, временна заетост, непълна заетост на непълен работен ден и то не по избор на лицето. Е, разбира се, ако кажем, че чашата е наполовина празна, можем да заявим, че да, бедността преди кризата, разбира се, не се е увеличила в значителна степен, но, но пък и не е намаляла. И още, един тържествено поет ангажимент през 2000 година да бъде изкорене на бедността. Да, такъв ангажимент е поет. И какво можем да констатираме? Бедност все още има. И, и освен това, нестабилната, нередовната заетост поражда явлението на бедните работещи. 20 милиона от тях в Европейския съюз. Мъже и жени, които са заети, тук не става въпрос за стажове, за каквито говорихме по-рано, хора, които имат формална заетост и не могат да живеят, да преживяват достойно от доходите си. По тази част за заетостта. Социалните партньори на 9 декември миналата година подписахме споразумение за един приобщаващ пазар на труда. Да, това е, това е първи, първи етап. И все пак, дайте да се разберем, ние сме в Европейския съюз, не сме в Перу. Но това бе за първ път, за първ път социалните партньори обърнаха внимание не просто на заетите, а на онези, които са някак в периферията на заетостта. В продължение на години е, сме повтаряли, че заетостта е гарант срещу е, социалната е, маргинализация е, и бедността, но ето на виждате, заетостта вече не предпазва от бедност, понеже днешните бедни заети ще станат утрешните бедни пенсионери. За онези, които нямат работа, които нямат достъп по най-различни причини до заетост за тях, ние настояваме днес да бъде въведен някакъв инструмент. Разбира се, какъв ще бъде той, можем да спорим, но така или иначе инструмент, който гарантира средства е, на препитание. Между другото, аз е, не, не харесвам особено тази фраза е, е, ми, гарантирани минимални средства. Понеже когато говорим за достоен живот, и е, за пълноценно гражданско участие, някакси минимални средства е, не върви. И все пак днес държавите членки, в редица от държавите членки, има или е, заплата, или социална помощ. Но във всички случаи, в които имаме гарантиран доход, този гарантиран доход е под чертата на бедността, определена от Европейския съюз, а именно 60% от средния доход. И що за доход е това? който не ви дава възможност да се изтръгнете от лапите на бедността, дори да стигнете до признатата бедност. И за нас, за, за Съюза на синдикатите, тук става въпрос за право на доход, а не на помощ, и то на доход, който да бъде достатъчен за един достоен живот в духа на всички декларации, които са правени неведнъж. И значи е необходим инструмент, който да бъде достатъчно категоричен, та да разобеждава онези, които не желаят да го, да го приложат. Не искам да посочвам никого с пръст тук, но обсъждали сме, е, бях поканен от колеги е, синдикалисти, поканихме и представители на правителството, водихме една такава дискусия и ни казаха да, говори се за 25%, тук не става въпрос за изкореняване на бедността, 25% намаляване на бедността, ние, видите ли, не желаем да, да го приложим. Какво означава това? Тук не става въпрос просто за някаква добра воля. Важно. И ние сме готови да съдействаме. Всячески за въвеждането на такива инструменти и именно на такива равнища на доход. Благодаря ви, госпожа председател. Благодаря ви, господин Лорден. От името на Бизнес Юрап, госпожа Ребека Смит, 6 минути. Благодаря, госпожо председател. Благодаря ви от името на Бизнес Юръп за е, поканата да участваме в тази важна дискусия. Е, по-настоящем положението е такова, че Европе... Е, капацитета на Европейския съюз да, да осигурява социална защита наред с, е, е, с економически растеж е, и напредък, е, е, не, не, не се получава, освен ако не се измъкнем бързо от кризата. За бизнес Юра по-нататъчната борба срещу бедността и социалната маргинализация от съществено значение е финансовата устойчивост на европейските социални системи да бъде наистина гарантирана. И според нас тя трябва да се основава както на нарастване на заетостта, така и на нарастване на производителността и економическия растеж в Европа. Бизнес Европа наскоро формулира своето гледище, в съобщение, посветено на тези въпроси, в което е, празваме, че Европейския съюз би могъл да удвои темповете си на растеж. И тук бих искала да се спра на разликата между един еднопроцентен ръст и двупроцентен ръст. Тази, само един процентен пункт, е, ви дава плюс или минус 6,5 милиона работни места. И, и, и всъщност това е ключът към преодоляването на социалната маргинализация. Трябва да стабилизираме финансовите пазари, да възстановим стабилността на държавното финансиране. Бих искал да кажа няколко думи за стратегията на Европейския съюз 2020 година, която представя контекста за целия този разговор. Според нас стратегията е полезна основа за изграждането на една по-силна Европа. И все пак смятаме, че неотлъжността на всички тези усилия трябва да се, да се засили, да се осъзнае. Както правилно се посочва стратегията, трябва да се полагат усилия за инвестиране в професионалните умения, за нови работни за преодоляване на бедността принципът на гъвкавата сигурност следва да бъде сърцевина на тази нова стратегия и той трябва да предполага по-голямо участие на представителите на наемния труд, намаляване на безработица, безработицата и е, приспособяване на професионалните умения към търсенето на пазара на труда. Очевидно, Бизнес Европа подкрепя всецяло Европейската година за преодоляване на бедността и социалната маргинализация тази година, тази инициатива е, и действията, предприяти в рамките на същата, не би трябвало да приключат с изтичането на тази година. Най-вече трябва е, да обръщаме внимание на адекватността и устойчивостта на системите за социални грижи и пенсионно осигуряване, които са от съществено значение за преодоляване на бедността и социалното преобщаване. Няколко думи за пазара на труда. За бизнес Европа е важно – да се осъзнае, че заетостта, макар и не непременно да гарантира преодоляване на бедността, е съществена предпоставка за това. Необходимо е да порасне заетостта, като на пазар на труда бъдат привлечени повече хора, за да може да се обезпечи социалната система на Европа, което пък е решаващ елемент от социалното приобщаване. Както знаете, е, в отговор на кризата бяха проведени някои успешни реформи на пазар на труда, е, гарантиращи запазване на заетостта. Е, очевидно, за да изпълним ние ролята си по създаването на работни места, се нуждаем от необходимия нормативен климат. Един процент намаляване на допълните към трудовите възнаграждения вноски, които правят работодателите, е, би довело до увеличаване на заетостта с 0,6%. Разбира се, трябва да се подкрепят финансови у нези, които са без работа, но това не следва, че трябва да се откажем от активните стимули за намиране на работа разчитайки отново на принципа на гъвкавата сигурност, активната политика на на труда, всеобхватна стратегия за повишаване на знанието уменията през целия живот, по-устойчиви социално-осигурителни системи. Както вече посочи колегата, който говори преди мен, ние, социалните партньори, съвместно предприемаме действия в това отношение, като се договорихме за рамково споразумение за един приобщаващ пазар на труда. Това е от съществено значение за стимулиране на економическото развитие и социалната сплотеност и е въпрос на споделена отговорност на трите страни в социалния диалог. Така само ще помогнем на онези, които не само са затруднени да навлязат или да се върнат на пазар на труда, а и да се гарантират него. По отношение на минималния доход, разбира се, необходим е достатъчен доход за, дово... за достоен живот но необходимо да се постигне равновесие между личната отговорност на, на индивида и социалните грижи. Както бе посочено в съвместния доклад за социалната защита и социалното приобщаване от 2010 година, почти всички държави членки имат някаква форма на минимални доходи на различни териториални равнища, но това са мерки от краткосрочен порядък. В нашия доклад се обръща внимание на необходимостта такива схеми да не оказват отрицателно въздействие върху стимулите за намирането на работа. И накрая няколко думи за изпълнението на, на всички тези решения. Според нас свободният метод на координация все още остава най-подходящият механизъм в рамките на Европейския съюз, наред с партньорските проверки и обмена на опит между държавите членки. Така именно бихме насърчили държавите членки да преодолеят тези проблеми. Благодаря. Благодаря. Предлагам да изслушаме и е, двамата представители на асоциациите. Първо, господин Финтан Фарел от Европейската мрежа за борба с бедността. Имате думата за 5 минути. Благодаря ви, госпожо председател. Макар и да е късничко вече, позволете ми днес да ви пожелая честит свети Патрик. Благодаря на парламента за това, че обръща внимание на тези въпроси. И, и аз бих искал да, да отдам дължимото на парламента за много важните доклади, които парламентът приема през последните години по този въпрос. Но, както каза представителя на Европейския синдикален съюз, не по-малко важно е тези доклади да бележат и практическа стъпка напред, вместо само да преповтарят заявените по-рано добри намерения. И, и в този смисъл ние сме готови да взаимодействаме в максимална степен с вас за постигането именно на практически резултат. Освен това, тази работа последва препоръката за активно приобщаване. И немалко важни стъпки бяха предприяти в това отношение. Фрейзър и Мали приеха, изработиха един много важен доклад по схемите за минимално заплащане на труда в Европа. Правени са опити за изработване на количествени показатели по препоръката. И аз се надявам доклада, който ще приемете, да се впише в това русло. Надявам се, че всички политически групи в Европейския парламент ще направят необходимото, тъй че докладът да е, да е солиден, да е, да е значим и, и ние желаем успех на докладчицата в това и начинание. Адекватният доход, правото на адекватен доход е наистина фундаментално право. Е, и, и би следвало да дава възможност за достоен живот. Не знам колко от вас тук са прибягвали до подобна доходна схема. Аз в собствения си живот съм бил принуждаван да търсят достъп до такъв минимален доход и а, за мен значението на тази възможност беше огромно. Не, че доходът беше адекватен, достатъчен, но във всеки случай благодарение на него не се прекъсна връзката помежду ми и обществото. Това е особено важно и трябва да се подчертае. Освен това, не бива да говорим твърде общо. Трябва да си даваме сметка за какво точно става дума. Класически по схеми на минимален доход са предназначени за онези, които са активни, могат да работят, но не могат да си намерят работа. И, и такъв доход трябва да е на разположение на всички такива хора. Е, по-скоро се е, говори тук за практиката на, на Франция, е, където схемата е недопустима за лица под 25 годишна възраст. На това трябва да се сложи край. Освен това, адекватността на, на минималния доход е, следва все повече и повече да е, обхваща целия жизнен цикъл. Т.е. да се говори за адекватност на семейните добавки от една страна и от друга страна на пенсиите. Тук се е, говори по дневния ред за ролята на минималния доход за борба с бедността и насърчаване на приобщаващо общество. Първо, трябва да си дадем сметка, че това е най-важен инструмент както за предотвратяването, така и за облегчаването на бедността, поради което и, и, и да отчитаме значимостта на, на този въпрос. Имал съм контакти с много хора, които са били изключени и маргинализирани и, и никога не съм се затруднявал да ги мотивирам да направят поредната стъпка обратно към пазара на труда. Нередко обаче те нямат възможност нямат средствата, за да направят тази първа стъпка. И е, адекватният минимален доход би могъл да играе и тази роля, да, да, да хвърли мост между маргинализираните и пазара на труда. Освен това, минималният доход има е, важно макроекономическо значение, т.е. той е полза не само за своя получател, а и за стабилността на обществото и економиката като цяло. Знаем също така, че адекватността на минималния доход е от съществено значение за изграждането на едно по-равноправно общество. Знаем освен това, че равноправното общество допринася полза за всички свои членове, в това число за бедните. И според мен разпространяването на това послание – трябва да, да, да включва именно общо социалния аспект. По този начин ще преодолеем отрицателните стереотипи, е, които обрастват около схемите за минимален доход. Имам още много какво да кажа, но е, писменият доклад, който съм е, внесъл, надявам се, ще бъде разпространен сред всички членове. Важно е да се каже, че вече е проучен въпроса за адекватността като такава на минималния доход. Освен това знаем, че 60% от медианния доход е ключов показател за адекватност. Знаем също така, че е, се използват стандартни бюджетни методологии на основа на широкото участие на заинтересованите страни, именно за изчисляването на адекватното равнище. Адекватността на дохода, разбира се, се свързва и с услугите, които са на разположение на лицето. Истинската стъпка напред, за която настояваме в доклада си, е да препоръчате приемането на рамкова директива за адекватността на минималния доход. И ние имаме подробно съставено предложение за съдържанието на такава директива. Тук не става въпрос за едно универсално решение, не отчитащо спецификата на, на, на е, отделните държави членки. Става въпрос за това всяка държава членка в съответствие със своята специфика да изработи схеми именно на адекватен минимален доход пресрочих е, времевия, е, времето, което ми бе дадено. Нека само кажа, че ние се стремим към реални стъпки в изпълнение на препоръката за активно преобщаване. Е, стремим се процесът да бъде строго наблюдаван и контролиран и в тази връзка е, настояваме докладът, който ще приемете, наистина да отбележи стъпка напред, именно като препоръча директива за минималния доход. Благодаря. Приключихме е, с участието с е, изказванията на, на нашите гости. О, не, не, не, не, извинете. Извинявам се много. Соци... Европейската социална парт платформа, извинете, Европейска социална платформа. Имате думата. Защо вземам думата? Социалната платформа събира на едно място 14 европейски мрежи на хора, които живеят в бедност, бездомни и т.н. Има доста широк консенсус относно това колко е важно да се гарантира минималния доход доста значение се придава на този инструмент. Затова приветстваме написването на този доклад от страна на парламента. Искам на пет основни послания да се съсредоточа сега. Първото е това да се върнем към изначалните ценно, цели. Какъв е ангажимента на европейско равнище да се предотврати бедността също и на национално? Това е важен въпрос, защото минималният доход е един инструмент. А ние трябва да кажем как този инструмент може да се обвърже с целта. 18 милиона хора живеят в бедност в България. Значи, това е численост, която се равнява населението на Германия. Едно дете на всеки пет живее в бедност. от е, стратегията на Европейския съюз през 2020 година отправят доста положително е, послание в това отношение. Именно в частта си, която е насочена към е, изкореняването на бедността. Това е невероятна стъпка напред, защото обществото не може да се придвижи напред без ограничаване на бедността. Да, иновации, развитие, всичко това е много хубаво. Но не е достатъчно. Искам да призова и евродепутатите да не изпускат от поглед тази цел да се замислите за това какво можете да направите като евродепутати, как да отстоявате и нормите, които са заложени от комисията при постигането на тази цел. Второто. Знаем целта, знаем и кои инструменти са се оказвали ефективни. Един от тях е минималният доход. Госпожа Фигередо също спомена социалните услуги, социалната закрила, пенсион, нормални, разумни пенсии. Знаем, че тези инструменти работят, наистина. Въпреки кризата, се случи така, че системите за социална закрила а, получиха признание като социални а, стабилизатори, което е положително развитие. И това е второто ми а, послание, което искам да отправя към вас, уважаеми евродепутати. Как е възможно да не говорим, да не повдигаме въпроса за социалните стабилизатори, когато сме още сред кризата? Миналата година се повдига а, този въпрос, а сега вече изведнъж пак се забрави. Как така без това понятие ще говорим за социална устойчивост? Това е второто ми е, послание, което искам да отправя е, относно този доклад. Трето. Условията на труда. Това е нещо, което бе споменато и за нас е източник на сериозни тревоги. Работните условия се влушават постоянно и това се отразява на хората, които живеят е, на минимална заплата или на социални помощи. Твърде ниските заплати ви тласкат да си търсите работа, не можете да разчитате само на социални помощи, по такъв начин ви падат критериите в търсенето на работата, но хората не успяват в крайна сметка да си осигурят минималното за съществуването им. Така че трябва да направим нещо, за да гарантираме, че схемите за минимален доход а, реално се изпълняват а, ролята. Също така репутацията и общественото възприятие е, за е, социалните услуги и социалното подпомагане по-специално не бива да се гледа на хората, които разчитат на социални помощи като на престъпници, като на хора, които злоупотребяват със системата. Така че третото ми послание е, че Изразяваме съжаление, че, една, че не е залегнало като цел в Европейския съюз 2020 година да се обърне специално внимание на качеството на съществуващите и предлаганите работни места. И се надявам това да се разгледа надлежно. И последното нещо също беше повдигнато вдигнато от госпожа Фигередо е че трябва да а, следваме разделен подход към различните групи в обществото. Жените, децата. Различните социални групи не са еднакво засегнати. Често пъти е, се налага на самотните майки с деца, например, е, да работят на две места, за да си осигурят минимален доход една работа не е достатъчна. А нещата не са сложени по еднакъв начин с други прослойки. И последното е, че нещата трябва да се облекат във формата на а, директива. Директивата против дискриминацията, например, е успешен инструмент. Хората обръщат внимание и приемат нещата сериозно, когато те са облечени в такъв а, правен инструмент. Нека сега да открием дебатите. Първо давам думата на госпожа Лин. Благодаря ви. Аз също приветствам всички ви. Някои от вас познавам отдавна. Работили сме по тези въпроси редица години и постоянно се връщаме. През 2007 година Европейския парламент одобри един, един доклад. Аз тогава призовавах да се въведе минимален доход, но не се получи. Трябва да направим обаче а, разлика между минимален доход и минимална работна заплата. Знам, че а, през годините много хора бъркат а, двете понятия. Когато говорим за адекватния минимален доход, нямаме предвид същото, както минимална работна заплата. Това са различни неща. Когато говорихте за мрежата за борба с бедността, говорихте за метода за координация като основно стъпало за напредък. Има обаче е, доста безуспешни опити на въвеждане на минимален доход. Какво ни кара да мислим, че сега ще успеем? Виждам, че до сегашните опити не са е, успявали да достигнат до е, резултатите. Виждам, че се полагат усилия да се усъвършенстват нещата. Но как точно ще стане? Да, вървим по посоката на рамкова директива защото съм съгласна, че не може да се пише един централен закон, който да се прилага по един и същи начин във всички държави членки и да бъде еднакво подходящ там. Но някаква рамка там трябва да си поставим, в която да лавираме всичките. Споменахте като пример директивата против дискриминацията, а, която сега пак се гледа в съвета, но ви призовавам, ако а, замислете се, ако предложим рамкова директива по този въпрос, доколко тя успешно ще мине през съвета на министрите? Какво мислите? Няма ли да заседне там? ако се спрем на този инструмент, рамковата директива, трябва заедно с това да ползваме а, метода на координация. Не? Нали? не може просто да чакаме благоволението на съвета да ни даде зелен светофар, за да продължи, за да се изпълни инициативата ни. Благодаря. Господин Коферати има думата, след това Хигинс. Хигинс. Благодаря, госпожо председател. Е, бележките на колежката Фигуреда са впечатляващи. Аз искам една крачка напред да забравя, да направя. Не трябва да забравяме темата. Тази тема отдавна се разглежда, но е, в резултат на економическата криза тя придоби още по-голямо значение – няма краткосрачни решения, поне не се очертават такива за проблемите, които до, доведе економическата криза. Трябва да се разглежда тежката ситуация и мерките, които трябва да се приложат, но трябва отделно да се прилагат. Ако скоро не дойде економически растеж, не се получи економическо развитие нагоре, ще бъде трудно да се справим с социалните проблеми, тъй като държавите ще имат по-малко ресурси и ще има конфликти между хората. Стратегията 2020 се опитва да намери подход за решения бързо да се стигне до конкретни резултати. И смятам, че трябва да се погрижим за целевите групи. Първата сфера, която ще нарасне поради кризата, това е бедността, която възниква от това, че хората нямат работа. Хора, които могат да работят, но нямат работа, ще днес а, биват подкрепени по време на безработицата. Но минималната заплата в а, в тежка ситуация може да стане главният инструмент. За да се постигне единна защита за тези, които се нуждаят от защита. Това са младежите, които никой път не са имали работа и хората, които са си загубили работата. Ситуацията в държавите членки се характеризира с много големи разлики. Държави, които инвестират в социални мерки – други не инвестират а, в тях. Първата цел обаче трябва да бъде следната. Всички трябва да получат един и същи инструмент, държавите трябва да бъдат призовани да използват един и същи инструмент за структурна ефективност, който се, ще се докаже в днешната ситуация, където нараства безработицата. Втората стратегия е феномена с бедните нети лица. По мое време бедни бяха тези, които нямаха работа. Днес има хора, които работят, главно жени, но не получават достатъчно доход от тази работа, за да прекрачат прага на бедността. Темата бедност на нетите лица е една тежка, трудна тема. Трудни са времената, е, при които бедният то нето лице попада в ситуация, в която е, бедността съществува, т.е. новият бедняк е старият бедняк. Как да се прекъсне тази спирала? Нужди са големи инвестиции в образованието и в квалификацията. Иначе няма да стигнем до резултати, е, които да доведат до прекъсване на спиралата. Второто явление, това са по-възрастните хора, те са бедни, защото са сами, нямат доходи, съответни доходи. Ако говорим за благотворителна дейност, трябва да говорим за качеството и това е важна тема. Но за възрастните хора единственият инструмент е, е социалната държава с качествени услуги, които, които са обслужват възрастните хора. Благодаря. Господин Хигинс има думата. Благодаря, госпожо председател. Съвсем накратко, предвид напредналото време, не знам кого поточно представя Бизнес Европа като членове, като членуващи организации, но знам каква е реалността. Навсякъде в Европейския съюз големия бизнес навсякъде е, говори за минимум на социално осигуряване, минимум доход, без всъщност да е наистина загрижен за това. И а, фактически се под, поставя под съмнение оживяването на цяла една прослойка от работническата класа при криза на световния капитализъм. В Ирландия деловите среди настояват за намаляване на доходите и също така за намаляване на минималната работна заплата за работниците, а едното и другото са свързани помежду си. Те настояват работодателите да е, бъдат намалени социалните осигуровки, за да постигнат намаление на заплатите. И ирландското правителство се вслуша в тези лобистки гласове. В същото време в Европейския съюз е, рисковите инвестиционни фондове, така наречените хеджингови фондове, е, са оставени да си разиграват коня и ето на до какво доведе това в Гърция. И, и гръцкото правителство си го изкарва на вече намиращите се в плачевно положение гръцки работници. А какво да кажем за пенсиите, госпожо председател? Не в край на краища, когато човек цял живот е работил, една прилична пенсия, при това на разумна възраст, би трябвало да бъде основно право. Обаче навсякъде в Европа това основно достояние на, на цивилизацията е подложено на ударите на големия бизнес. В Ирландия искат да работците да се пенсионират на 68 годишна възраст, така че да, да, да вземат да пукнат още на работното си място, да няма нужда да се харчи от бюджета за пенсиите им. Прекрасно е, че е, европейските синдикати, Съюза на европейски синдикати призовават парламента, комисията и така нататък. Опасявам се обаче, че Европейската е, е, комисия и Европейския съвет са крайно неолиберално настроени, дясно политически органи и на нас, на, на работниците, на бедните хора не им остава нищо друго, освен да вземат нещата в ръцете си и да сложат край на това плачевно състояние. Благодаря. Благодаря ви, господин Хигинс. Има ли други желаящи да вземат думата? Ако няма, ще дам възможност за по една минута на всеки от нашите гости, за да е, приключим работата по първата част от е, дискусията е, по доклада на господа Фегерейдо. А след това ще дам възможност на господа Фегерейдо същата последователност ще давам думата. Европейския съюз на синдикатите. Благодаря, госпожо председател. Бих искал да вдъхна увереност на господин Хигинс. Въобще не съм свръх либерален. Ние настояваме за качество на заетостта. И нещо, е, което бих искал да почета, каза се е, и е, ме тревожи. Тук съседката ми от Бизнес Европа говори за намаляване на социалните осигуровки като стимул за създаване на заетост. Но това никога не е било. Нищо подобно. А, а, получава се точно обратният а, ефект. И още повече намаляват бюджетните средства, които са необходими тъкмо за да бъде изплащан доход. Не просто минимален. Тук никъде ние в своя текст не говорим за е, минимален доход, а за достоен доход. Обаче, дайте да се разберем. Е, в крайна краща не, <laughs> не може лявата ръка да взема от дясната. Просто трябва да се намерят нови средства, за да постигнем целите си. Така както, между другото, се намериха не малко пари, знаете, за финансовия сектор. Ето, по този въпрос аз мога да бъда крайно неотстъпчив. Благодаря. Госпожа Смит. Понеже имам само една минутка, ще реагирам на въпроса или, или поне на, на коментара, е, е, който спомена Бизнес Европа е, по име. Е, нека да изясним, ние представяме 4, 40 е, федерации в 34 е, страни повече от 20 милиона е, малки, средни и големи фирми. Ето, знаете кого представляваме. Определено, моят опит сочи, че ние не атакуваме идеята за минималния доход. Не знам откъде сте останали с такова впечатление. Онова, за което настояваме, е да има равновесие между устойчивостта на държавните финанси. И според мен едва ли някой тук ще отрече, че държавните бюджети в държавите членки са на санитарния си минимум по-настоящем. От една страна и от друга страна е най-ефективна ефикасна система на, на социална защита, в това число пенсионно осигуряване. Ние не казваме не на минималните подоходни схеми. За нас обаче е от критично значение а това се казва и в съвместния доклад по социална защита и социално приобщаване от тази година, за връщане на хората на пазара на труда. Трябва да има повече пари в гарнето, за да могат да се раздават. Освен това, тук бе споменат свободния метод на координация. Както казах, ние смятаме, че това е много добър механизъм за обмен на опит между държавите членки – но той трябва да се, да се засили. Аз не знам точно как да стане това. Но ние определено сме готови да, да участваме в, в размисъла е, по този въпрос. Благодаря. Следващият оратор. Благодаря, госпожо председател. Е, е, най-напред ние не смятаме, че свободният метод на координация се е провалил. Не е достатъчно съвършен и все пак е, е постигнал немалко. По активното приобщаване, минималния доход и така нататък. набралото политическо ускорение, за съжаление, в рамките на, на свободния метод на координация бе прахосано. Това по, преразгледаната ли, е, програма от Лисабон. Сега вече в контекста на стратегията за 2020 година нещата биха могли да потръгнат наново. Значи, ние се стремим да е, изградим обществено мнение в подкрепа на нашата идея за рамкова директива за минималния е, доход и такму тази година, годината на борбата е, с бедността. Разходите за социална защита се връщат пряко в економиката. Нека признаем това. Тук става въпрос за инвестиция, а не за разход. И освен това, разбира се, социалната защита трябва да бъде адекватна, за да могат хората да живеят достойно. Тук не става въпрос за поддържането на някакъв баланс, на някакво равновесие. Е, ще ви дадем мъничко, защото трябва да търсим равновесието. Не, напротив, нека за равновесието се грижат богатите, а бедните трябва да получат точно толкова, колкото е необходимо, за да живеят достойно. Благодаря. Следващата ораторка. Три неща за една минута. Най-напред растеж, всичко останало ще си дойде на място, според мен не. Положението, в което се намираме, ясно сочи, че след години растеж, бедността и дискриминацията са си същите, ако не по-лоши. И сега всички трябва да се захванем за работа. И а, това е първото послание, което имам. Второто е за директивата. Трябва да си даваме сметка, че 24 от 27 държави членки имат някаква схема, подобна на, на, на тази, за която говорим. Три страни нямат никаква такава схема България, Гърция и Италия. Така че вече 24 нали, държави членки са постигнали известен консенсус. И на трето място трябва да работим по популяризирането на идеята за минималния доход. За, за лицата, които нямат работа, доходът трябва да е такъв, че да могат да се обучат, да придобият квалификация, да могат да, да се придвижват да, да, териториално, да търсят работа, да могат да потребяват. Това не може да се подценява. Видяхме в Съединените щати в разгара на кризата се раздаваха пари е, на, на определени хора, за да могат тези пари да се харчат. Накрая това са пари, които се връщат обратно чрез потреблението в економиката. Благодаря. Благодаря ви, извинявайте, че съм толкова строга с времевия регламент, но, но не, нямаме безкрайно време, за съжаление. Госпожа Фигерейдо, ще ви дам думата, подчертавайки значението и актуалността на темата, която имаме на дневен ред, разбира се, в контекста на днешната криза, а и в рамките на политическата битка, която начеваме за вашия доклад, имайки предвид, че в стратегията 2020 сред пет цели една е именно за преодоляване на бедността. Трябва също така да държим сметка за заключенията на съвета на министрите на економиката и финансите, заседавал вчера. Е, е, оттам проистече нещо много тревожно, защото по отношение на бедността, ще ви цитирам на английски текста от заключенията, е, кои, който текст в известен смисъл отхвърля самата цел за, за намаляване на, на бедността, е, приета от комисията. На английски в по-нататъчна степен ще трябва да се отчита а, а, принципа и а, коректната разработка на количествени показатели за социално приобщаване. Това на фона на растящата безработица по статистически данни министрите на заетостта и социалната политика е, е, не са потърсени за становище по тези заключения на съвета на министрите по економика и финанси. Нещо крайно тревожно. Да, ще ви дам думата, госпожо Фигередо, за да е, сложите то сега поне на този дебат. Заповядайте. Благодаря. Госпожо председател, напълно сте права. Ние трябва да проведеме политическа борба. Това няма да е лесно. Трябва решително да подходим. И много от присъстващите тук са съгласни с мене, когато се опитахме това измерение също да го включим в Лисабонския договор. Програмата не постигна желаните цели. Всичко, което тогава беше казано, може да си спомните за него. И резултатът го знаем. Темата е наред, на дневен ред. Някои пуки бяха извлечени. Искам да използвам възможността да подчертая, че е необходимо организациите да поддържат по-силни контакти с парламента, с комисията. И за съжаление тези организации е, често мнението им не се отчита от съвета. Това подчертават заключенията на съвета Екофин. Очаквани е, тежка борба. Искам да подчертая, че всички ваши идеи ще взема предвид, ще се опита писменно да ги отраза и се надявам да стигнем до консенсус по тези трудни въпроси. Не е достатъчно да даваме, е, да правим големи декларации. Политиците, политиките трябва да бъдат конкретно реализирани. Заключенията на съвета трябва да бъдат оценени доста негативно. И имаме една цел намаляване на бюджетния дефицит под 3% до 2013 година. Ако това е приоритетна цел, няма да е възможно да намалиме бедността. Става дума за устойчивостта на бюджетните каси. Това също е важно но устойчивостта на обществото също е много важна. Става дума за хора. Не е приемливо да се продължава е, да съществува такава бедност, която се разраства. Това трябва, ще бъде основата на доклада след днешните днешното обсъждане и днешната обмяна на мнение, според мен основният въпрос е устойчивостта на обществото. Това е по-важно от устойчивостта на публичните баланси. Ще се опитаме да стигнем до консенсус. Благодаря, казва председателката на докладчицата. Възоснова на нейният проект от доклад ще имаме възможност да направим нова обмяна на мнение на 27 април. Ще поставим срок за внасянето на измененията. Сега преминаваме набързо към точка 19 от дневния ред. Е, това е докладчик по становище и водеща комисия Инта. Това е проектостановище, насочено към комисията Инта Това е едно формално становище. Ние сме подчинени на драстични условия. Ако раз, разгледам предложенията, които ще бъдат направени под формата на изменения от нашата комисия, става дума за корпоративната и социална отговорност на предприятията – това е копието, така да се каже, на предприятията в тяхната способност да осъществяват износ на нашия социален модел. Според нас това може да стане възоснова на социален диалог и включване на всички заинтересовани организации. Ще има обмяна на мнение са заинтересованите кръгове и ще се види дали концепцията на корпоративна и социална отговорност ще доведе до правни разпоредби или до свободни доброволни споразумения, но смятам международното измерение е много важен инструмент. Е, да подходиме срещу работата на черно, срещу данъчните измами е, и да разгледаме възможностите за нашите предприятия, когато извършват международна търговия, да действат социално отговорно, когато са обвързани с тази концепция. Не искам да навлизам в подробности, но ще проучиме доклада на господин Мори и ще имаме възможност да разгледаме доколко тази концепция е използвана в насоките, основните насоки. Това ще бъде възможност да направиме мост с доклада на комисията Инта и стратегията 2020. Това са някои бележки от моя страна, за да започне дискусията. И сега искам да предложа да започнем обмяната на мнения първо от либералите. Сицилия Викштром, дам и думата. За първи път присъствам на заседание на тази комисия като заместник. Само, че ще говоря на а, шведски. Ако не сте лингвистични авантюристи, следователно ви съветвам да си сложите слушалките. Благодаря на докладчицата за а, чудесния доклад. Разбира се, корпоративната и социална отговорност е нещо, което е много важно, както за индивида, така и за а, обществото, за неправителния а, сектор, също като движеща сила там. Ораторката смени езика, на който говори. направи забележка на а, някого, който шуми в залата. И така. Корпоративната и социална отговорност действително може да бъде източник на конкурентни предимства за европейските фирми. може да спомага и за повишаване на заедостта. Не можем обаче да законодателстваме по въпросите на корпоративната и социална отговорност. Това е нещо, което трябва да остане в ръцете на а, стопанския сектор. Затова ме тревожи четвъртата точка от проекта доклада. Предвижда се мерките за корпоративна и социална отговорност да бъдат облечени в законодателен акт, който да бъде също така с задължителен характер. Това означава, че развиващите се страни ще се изправят пред средица ограничения – Естествено, аз а, нямам нищо против всичко това, което се върши по въпросите на корпоративната и социалната отговорност, но прозрачността и свободната търговия трябва да бъдат в основата на а, развитието и не може да използваме корпоративната и социална отговорност като, за целите на протекционизма. Тредица пъти сме чували, че не може че трябва да увеличите максимално свободата си, за да увеличите максимално и а, печалбата си, но има и подобни а, възгласи, които се чуват в Европа, но а, това са неща, за които трябва да внимаваме тогава, когато се опитваме да живеем в едно по-отговорно общество. Благодаря ви и за мен е удоволствие да ви приветствам за пръв път е, в нашата комисия в качеството ви на подгласник. Е, имаме двама желаящи да се изкажат. Е, господин Ричард Хауейт и господин Сарка след него. Не повече от две минути всеки. Благодаря, госпожо председател. Сега всъщност отнемам от времето, което ми е отделено да говоря по следващата точка от а, дневния ред. Оценявам доклада, който сте написали. Още от предния парламент се полагат усилия и това е въпрос, който доста ме а, вълнува. Става въпрос за търговията и корпоративната социална отговорност, така че би трябвало да се съсредоточим в по върху по-специализираните страни. Подкрепям това, което казвате за всеобхватния подход, обхващащ всичките заинтересовани страни в пети параграф. Това мисля, че е по-добрия вариант, отколкото нещата да се оставят единствено в ръцете на фирмите, защото според мен както е по ISO 26000, корпоративната социална отговорност е нещо, което спомага за зачитането на правата на а, човека, което също е а, е, отразено и в а, е, европейски актове. Що се отнася до измененията, мисля, че а, трябва да дадем по-голямо значение на търговските въпроси. Аз лично а, подкрепям насоките на ОИСР а, и се радвам че в тази комисия подкрепяме също това. Трябва да се предоставя подкрепа на стопанските дружества, доколкото е възможно, а, в съответствие с насоките на ОИСР, така че да се повиши глобалната конкурентоспособност на европейските дружества. Разбира се, обаче това трябва да става възосновата на стандарти, които зачитат и социалната среда. Това ми позволява да кажа времето, с което разполагам, но ще се радвам и по-нататък да говорим по тия въпроси. Господин Коферати има думата сега. не може чрез идеи само да се правят закони. Например, въпроси по правата на човека могат да се направят закони. Социалната отговорност на предприятията не замества задължението международните е, споразумения да бъдат спазвани. социалната отговорност на предприятията е допълнение. Нещо, което допълнително правят предприятията към техните основни задължения. Основните им задължения остават. Цялата цялата причина за съвместното съществуване на хората. Благодаря ви. Благодаря. Е, работата, която извършвате, е много интересна. Можем да дискутираме по социалната отговорност сега. Свободният а, избор на предприятията. Те поставят а, тяхната достоверност под въпрос. Мисля, че не е достатъчно само условията да бъдат изпълнявани, да имат добър имидж. В течение на годините видяхме предприятия, които хубав текст показват за тяхната социална отговорност, а също времено замърсяват Северно море, е, оставят техните танкери там, да, нефтени танкери да се движат из моретата, а в къщи говорят с големи думи за социалната отговорност и оставят децата да работят в техните е, предприятия. Т.е. трябва да се спазват нормите. Ние можем да говорим и подробности по всичко, но ние не можем да допуснем това понятие социална отговорност е, да се остави само на досегашните механизми. Трябва да зададеме норми, прагови стойности, да включиме заинтересованите страни, е, за да разбереме какви условия трябва да се поставят на предприятията. Благодаря, казва председателката. Давам думата на комисията. Две минути няма да ви дам повече, отколкото на депутатите. Благодаря, госпожо председател. Аз съм от Генерална дирекция по заетостта. Е, бих искала да прегледам е, е, по-отделно предложенията и да дам някои пояснения от гледна точка на комисията. Първо, по определението на корпоративната социална отговорност, по буква А се говори за това ние бихме добавили волонтерли, доброволно, т.е. когато а, съответните търговски стопански субекти а, първо доброволно поемат ангажименти, след това те биват въвеждани а, в нормативната уредба. По-нататък говорите за отклоняване от плащане на данъци и така нататък, но това са неща, които са незаконни. Те, не са въпрос на морал. Е, така че социалната отговорност на, на стопански субект тук не се реализира. Би трябвало да се реализира е, правовия ред. Е, по-нататък се говори за социалното приобщаване и така нататък. Очевидно извън Европейския съюз, тъй като в рамките на Европейския съюз в огромното мнозинство от случаите по тези въпроси се работи, така или иначе. По четвърта точка призовавате за законодателно потвърждаване или санкциониране на мерките по корпоративната социална отговорност. Комисията за сега не работи по такъв проект на нормативен акт. По шеста точка работническите съвети и конструктивната им роля по отношение на положителния опит в областта на социалната отговорност. Да, работническите съвети са участвали в този процес, но не само те по нашата собствена информация немалко стандарти по социална отговорност на стопанските субекти се изработват и извън рамките на работническите съвети. Седма точка по правила с по-висока задължителна сила ем, е, за участието на е, е, е, фирми от Европа е, в е, чужбина – Европейската комисия общува с държави. Е, е, така че, когато говорим за търговски споразумения, не, не можем да говорим за отделни юридически лица. Е, и отново, що се отнася до задължителния характер на тези положения, комисията в момента не е в състояние да направи нещо. Няколко е, думи в отговор. Е, становището не е свързано единствено с търговията, то се отнася и за делата вътре в Европейския е, съюз. Още повече, че има европейски фирми, фирми с седалища в Европа, е, които в чужбина не се държат както трябва. Що се отнася до недекларирания труд и данъчните измами, разбира се, в рамките на Европейския съюз има приложимо право, но в чужбина въпросът за социалната им отговорност и по повод на данъчния режим и на условията на труд е, е нещо е, уместно. Аз чувам, е, хората ми, ми съобщават какво, какво се прави в, в добивната промишленост, в промишленото производство в чужбина от европейски фирми. И то предвид днешния климат в световен мащаб. След малко по повод на доклада на господин Хович ще стигнем до това. В външното си измерение сякаш Европейския съюз се отказва от норми, които е, са е, част от е, вътрешната му уредба, това правят стопанските субекти от Европейския съюз, а от друга страна държавите членки на Европейския съюз удрят по масата и настояват трети страни да спазват същите норми. Така, така просто е, не може. Сега по въпроса за връзката между е, законодателната дейност и е, доброволната е, самодейност, така да се каже, на, на стопанските субекти по линия на социалната отговорност. До сега въпросът за социалната отговорност се е разглеждал като въпрос на положителна търговска репутация за стопанския, стопанския субект. Е, и, примерно, някъде в, в чужбина, в, в Бирма е, е, се разпространяват информационни материали, е, настояващи за спазването на, на правата на човека и какво ли не. Но ако ние е, сме на висотата на своя законодателен дълг в Европейския съюз, трябва да започнем дебата от една страна по социалната отговорност на е, предприятията, на стопанските субекти, а от друга страна по управлението на корпоративната собственост. И в тази втората област не бихме могли да минем без законодателни мерки. И още нещо за това е, е, дали в, в областта на международната търговия отношенията само между държавни? Не. Е, в край на краищата съществуват международните стандарти за финансова отчетност, които, които се практикуват от стопанските субекти и а, знаем, че е, стопанските субекти от Европа са в състояние да консолидират е, счетоводната си отчетност на, на равнището на своето седалище и по този начин да се отклоняват от плащането на данъци в третите страни, чието богатства извличат. Ще имаме възможност да поговорим още по този въпрос, по повод на дебата по измененията, е, за които краен срок е 26 март по обед, а един месец по-късно, на 27 април, ще ги обсъдим и всичко ще се гласува на 28 април. Последна точка от дневния ред, по която давам думата на господин Ричард Хауит да ни представи своя доклад за правата на човека и социалните и екологични стандарти в международните търговски споразумения. 34 изменения и допълнения внесени, господин Хауит, по вашия доклад и ние очакваме да хвърлите светлина върху онези, които приемате, които не приемате. Благодаря. Имате думата, господин Хауит. Благодаря. Няма да говоря по самия си доклад, защото това вече съм направил, а ще се съсредоточа върху самите изменения. Ще се опитаме да постигнем консенсус с някой от тях. Те, извинявам се, на някои места просто е трябвало да кажа нещата максимално сбито, защото трябваше и да се уверя, че имаме общи концептуални идеи, без прекалено обстойни подробности, без примери. И много от предложенията за изменения, например, са точно такива. Много от въпросите, които са свързани с Ирландия, Словения, са именно примери, които са подали колегите. 25-то изменение, което дава много по-обстойни подробности за това как да е организирана процедурата за подаване на жалби а, и как да се отговаря на тях, също е опит за задълбочаване подробности. Сега ще поговоря по някои от предложенията. По предложението за принудителни мерки, аз не съм имал такава първоначална идея, но аз съм предложил 24-то изменение, за да получим, за да постигнем някакъв консенсус, защото не това съм имал предвид. 5, 15, 29 и 32 по тия изменения е трудно да се постигне компромис. По пето тя става въпрос за устойчивото развитие. Там аз съм засегнал тази тема в своето изменение 29. Аз не съм сигурен в първото, което споменах, какви са били а, намеренията. Световната търговска организация има становище по този въпрос. Трудно е да се постигне компромис по това предложено предложение за Колумбия и а, произнес, произнесените решения, съдебни решения. Аз нямам нищо против изразените в предложенията предложения, но трябва да се придържаме към правомощията на едно такова становище. Госпожа Харкин Има предложение за малки езикови изменения за нарушенията, после имаше е, предложение за препратка към Лисабонския е, договор. Това е много хубаво. Господин Ман даде много интересни предложения за е, детския труд. Аз съм склонен да ги обмисля и да ги разгледаме по-нататък допълнително. Благодаря ви. Благодаря, благодаря, че толкова кратко успяхте да изразите а, становището си. Госпожа Харкин, благодаря ви, господин, господин Хауит, е, за това чудесно становище. По някои изменения, по-специално 25, е, изцяло подкрепям него и някои други, защото те дават по-сериозна същност е, на становището и някакси по-твърдо звучене му придават. Вашите собствени предложения за изменение като цяло ги подкрепям. Всички дори по-скоро. А тези, които аз съм предложила, по-специално за латиноамериканския район, не помня кой номер е, но е по пета точка от становището. Радвам се, че се изказахте положително. По шеста точка. Искам да, помоля, да помоля и другите да се вгледат в него, но като цяло повечето от тези неща, които са предложени за изменение, аз ги подкрепям. 32 и 29 не съм сигурна обаче какво са цели с тия изменения. И е, действително, господин Каслер, ако е тук, ще е добре да ни поясни какво се опитва да постигне с тия изменения, защото аз не съм сигурен, че го разбира. Благодаря. Господин Хигенс има думата. Благодаря, госпожо председател. А, да, сега да кратко ще изкажа, защото нямаме време, няма да говоря за Колумбия, защото вече сме говорили по този въпрос и то доста бързо неща чухме едно нещо, което искам да отправя към господин Хауит е по въпроса за това доколко е проверимо това, дали дружествата изпълняват стандартите, които твърдят, че изпълняват социалните стандарти. Многократно се е случвало представители на различни общности, на работниците, от страни, с които а, търгува Европейския съюз, да а, отправят доста сериозни а, обвинения, които са потвърдени с доводи и това просто се отрича. Така че е важен въпросът за измеримостта или потвърдимостта Господин Халит се опитва да се заеме с този въпрос в 8 точка, където се говори за независимите експертни оценки и решения по жалби, по социални въпроси. Мисля, че е изключително важно работниците и обществените организации да участват пряко т.е. носителите на правата. Те трябва да участват пряко в оценката на оплакванията и в вземането на решение по тях. Комисията иска да вземе думата по този въпрос. Благодаря ви, няколко коментара имам. Няма да повтарям това, което вече чухме по отношение на това проекто становище. Определено приветстваме участието по него и тази инициатива на комисията ви. Редица тревоги обаче си оставят, особено препратките към различни актове на Световната търговска организация. Трета точка, предложенията за изменения по тази точка, която говорим за консултации с гражданското общество, ние бихме предпочели да се упоменават там социалните партньори, а не заинтересованите е, лица. Социалните партньори, разбира се, включват синдикатите, но не се свеждат само до тях, включват и работодателите. По пета точка, както вече казахме, сега ще повторя, Става въпрос за общо становище по търговската политика и не смятаме, че е уместно да се споменават конкретни случаи или конкретни страни. Тези трябва да се разглеждат по-отделно, по достоинствата им на друго място. Мисля, че ще спечели документът, ако извадим тия текстове. Няколко думи по отношение на доброволния характер на а, насоките на ОИСР. Това е нещо, за което говорихте. В тази връзка по изменението на седма точка ние предпочитаме 22 изменение. По осма точка Вместо да се говори за независими експертни становища а, или решение, решение не е много уместно, защото трябва страните да вземат окончателното решение. По-скоро е добре да говорим за независими експертни доклади. Господин Кастел го няма, така че той не може да защити своите предложения за изменения 29 и 32, но това са въпроси, които са разглеждани и преди от комисията, като сме показвали, че а, съответствието с националните а, трудови стандарти не се свежда единствено до сферата на а, търговията в страната. Тези а, стандарти трябва да се изпълняват и когато става въпрос за международна търговия. По десета точка още веднъж да посоча, че дефиницията на субсидия на Световната търговска организация е в съответствие с европейската такава и няма нужда да се променя. 34-то изменение по детския труд. Това е много важен въпрос. Както знаете, сме разработили един работен документ точно по този въпрос. И а, вашата комисия ще бъде водещата, която ще се заеме с а, него в парламента, така че си мисля, че би било по-добре да се вземете с този въпрос, когато разглеждате работния документ, който ще, изправим, ще изпратим до вас. Докладчика има думата. Госпожа Харкин ме помоли да погледна нейното изменение 17 за стандартите, трудовите стандарти и устойчивото развитие. По принцип, по въпроса за Латинска Америка, чухме сега от комисията, че не иска да се споменават конкретни страни. Не знам защо комисията трябва да ни казва какво точно споменаваме или не, но това, което мога да кажа на комисията и на госпожа Харкин, много внимателно съм разписвал това становище. Внимавал съм да не казвам, че споразуменията с едни страни са добри, а с други са лоши, защото не е наша е работата да даваме такива оценки. Но когато става въпрос за оценката на въздействието на устойчивостта, има оценки на комисията, а, които казват нещо по а, това въздействие и след това естествено има много случаи, когато са били пренебрегвани тия оценки, така че има право комисията да се произнася така. Това, което мога да кажа на госпожа Харкин обаче за формулировката относно Латинска Америка, аз предпочитам да не сме максимално подробни в и обстойни в разписването на този текст, именно поради съображението, които спомена комисията, но ще се опитаме да стигнем до компромис. Относно това за проверимостта на исковете, непълно съм съгласен за това. А, така че се надявам лесно да достигнем до едно компромисно решение, което да подкрепим всички. Това се отнася до Европейската комисия, Световната търговска организация е, е, не е нито Библията, нито Корана. И според мен нещата се е, свеждат до тълкуване на актовете на Световната търговска организация, така че и ние можем да тълкуваме, както и комисията днес тълкува. Но а, признавам, че да, може да има различни тълкувания. Вярно е, може би е добре да се създаде диалог и не мисля, че е, трябва комисията отбранителна позиция да заема. По споменаването на конкретни страни и насоките на ОИСР, мисля, че вече ме разбра комисията какво има предвид. Неясно беше написано в първоначалната редакция. Относно съответствието с националните трудови стандарти, и да се махне всякакво позоваване на такива стандарти от страна, разписани от страна на Световната търговска организация, мисля, че това е това би било крайно. Чухме, че подкрепят 29 и 32 изменение това да не се занимаваме изобщо с различните режими, не, не мога да се съглася за това, защото дори не чухме обосновка на тия предложения за изменения. Много хора, като говорим за стандарти, ще ви кажа, че трябва да се слеят Световната търговска организация с Световната организация за труда и да има общи стандарти трудови стандарти. Аз не бих стигнал до там. Но мисля, че няма нищо страшно в това, че споменаваме актове на Световната търговска организация и все пак благодаря на комисията за това, че се опитва да ни помогне. Благодаря ви, господин докладчик. Благодаря ви за актуализацията. Трябва да ви кажа, че аз винаги е, съм доста изненадана. комисията тук е, поканена като експерт представител на институция с законодателна инициатива. Вие не сте комисари, вие сте представители на службите и в това качество сте поканени да участвате в нашата работа. Така както депутатите не биват канени на експертните заседания на комисията, когато, например, се изработват делегирани законодателни актове. Целта на този обмен и, и, и това е, въжи в случаят коментара ми и за двете изказвания на комисията, които току-що чухме. Е, целта на този обмен е комисията да ни представи своя експертен опит, е, да ни осведоми за законодателните намерения на комисията, да ни даде е, е, поли, е, правното основание. Но изказванията на комисията не могат да бъдат политическа оценка на е, това, което предлага е, докладчиците. Не може да бъде политически коментар по политическите позиции на парламент. За първ път е, е, се изказвам така остро по този въпрос, но кажете на колегите си, всичките генерални дирекции, ролята на комисията, когато нейни представители присъстват в нашата работа, не е да дава политическа оценка по политическите оценки, които дават депутатите и които собствено са тяхна работа. И наказва ви благодаря за експертния принос. Той е важен. Не, няма да ви дам думата, понеже работното ни време приключи. С най-голямо удоволствие бих разговаряла с вас по-късно. Така, приключваме работата си за днес. Ще приемем становището на господин Ричард Хауит на заседанието си от 28 април. Следващата ни среща